So good morning, colleagues. Um... Добро утро, уважаеми колеги. Започваме тази сутрин с една важна точка, която беше включена в дневния ред от координаторите на Либе в последствие на приятата от парламента резолюция, това ще случи през юли, и молбата към комисията да се осигурят насоки за държавите членки, за да се предотврати инкриминирането на хуманитарната помощ. Ние имахме много подробно изследване по този въпрос. Така че имаме сериозни аргументи при нашето обсъждане на директивата за улесняването. Проблемът е, че до сега комисията казваше, че не възнамерява да подготви подобни насоки обаче на изявата, организирана от нашата комисия с неправителствени организации, някои от които са представени тук, които извършват спасителни операции в Средиземно море. Мисля си, че всички разбрахме каква е реалността. Някои държави членки не просто пречат на хората да спасяват други хора, конфискуват кораби, но въпросът се политизира много силно. И мисля, че вие присъствахте тук на това заседание. Разбирате всичките последици. Да, разбира се, тук обсъждаме а, директивата. И мисля си, че е важно да вървим по-нататък като парламентарна комисия. Да продължим да работим по този въпрос, да разбира се. Тези неправителствени организации оставят без никакви активи, без кораби, без лодки и те не могат да извършват повече дейности по издирване и спесяване. Така че в момента стои важният въпрос. Кой ще извършва тези дейности по издирване и спасяване вместо приключилата вече операция София? Всичко това са сериозни проблеми. И искахме да гарантираме, че няма да приключи мандата без да финализираме този въпрос и ще продължим да обръщаме сериозно внимание затова днес поканихме представител на неправителствена организация, която предоставя помощ на беженци на външните граници на Европейския съюз. Милена Заевич ще ни разкаже своя опит. Тя е председател на НПО IU Series и тя предоставя тази организация за крил на беженци и лица, търсещи убежище. Мисля, че първо ще изслушаме изказвания също от Frontex и също от Европейската комисия по въпросите, свързани с директивата за подпомагане на беженците и лица търсещи убежище. Така че ще направим всичко това и започваме с въпроса за сегашното състояние на работата по директивата за улесняване на закрилата на лица, търсещи обещи и беженци. Майкъл, заповядайте, имате думата. Разкажете как вървят нещата. Много ви благодаря почитаеми депутати, колеги, резултатите от нашия общ европейски подход по миграцията е ясен. Европейския съюз предложи закрила и подпомагане на хиляди хора, като бяха спасени много хора в море. Много хиляди души са били спасени в морето и са били подобрени условията им на живот. Това също подпомогна възпрепятстването на нелегалната миграция и разбиването на мрежи за контрабанда на хора. Разбира се, това трябва да продължи, тъй като ситуацията е нестабилна и контрабандистите на хора непрекъснато търсят нови възможности, тъй като тяхната дейност е с нисък риск и високи печалби разбира се, от това се възползват практически професионалните престъпни групи. Центърът по контрабанда на хора и нелегалната миграция към Европол извърши значителна дейност и разкри над 100 високоприоритетни дела, свързани с контрабанда на хора. Искам да спомена това, защото това са условията, в които се провежда днешното обсъждане. Също така искам да подчертая, че инкриминирането на истинската хуманитарна помощ следва да се избягва. Това е ясна позиция на Европейската комисия. Законодателството на Съюза по улесняването не изисква държавите членки да инкриминира подобна помощ. Това не е целта на законодателството и искам ясно да заявя, че законодателството изрично предвижда разпоредби, които не изискват от държавите членки да въвеждат подобни мерки, подобно законодателство. Да, разбира се, комисията разбира ситуацията и разбираме вниманието, което обръща Европейския парламент на тази проблематика. Наистина комисията призна, това, че съществува риск от инкриминирането на хуманитарната помощ и за това направихме оценка на ситуацията и активите. Резултатите от оценката и анализа на комисията позволява да се очерта ясна картина, при която наблюдаваме, че има преследване, включително и наказателно преследване на лица и организации, които подпомагат лицата, търсещи убежище и мигрантите. Ние посочваме изрично, че е необходимо да се промени законодателството. Обаче, предвид това, че съществува загрижност от този риск, който всъщност по-скоро е възприемане, усещане за риск, отколкото реален риск. И в резултат от събитията комисията продължава да бъде ангажирана с диалог с гражданското общество и съответните заинтересовани страни и да укрепва диалога по изпълнението на сега действащите правни норми. За това водим диалог и с Агенция за основни права и представителите на неправителствени организации. През май ще се проведе заседание с съответните заинтересовани страни и съответните агенции на Съюза. Също така водим обсъждане с националните прокурори и Евроюз. Това го направих миналата година. Възнамеряваме да интензифицираме този диалог и да проведем по-късно тази пролет нова среща, за да проучим конкретните условия и въздействието на факторите на субектите от гражданското общество и също така конкретно да обсъдим въпроса, свързан с проекта СОМ на Европейската комисия – и също така ситуацията с изследвания, свързани с миграцията, които ще бъдат финансирани от Комисията по програмата Хоризонт 2020 година. Основната ни е цел да поддържаме постоянен диалог с всички заинтересовани страни за ситуацията на място, включително и за тенденциите и промени. Трябва да подчертаем, че комисията е ангажирана с подпомагане на силно, плуралистично гражданско общество в държавите членки в рамките на правомощията, проистичащи от договора, комисията ще продължава да гарантира зачитането на човешките права и основните свободи в съответствие с европейското законодателство и да укрепва ролята на гражданското общество и неговите организации при утвърждаване на основните права и ценности на Съюза. Искам да спомня, че комисията следи каква е ситуацията и когато конкретните ситуации го позволяват, възоснова на конкретен анализ, например, започнахме наказателна процедура срещу Унгария във връзка с законодателство в тази държава, която криминализира Дейността по подпомагане на лица търсещи обежище и иммигрантите. С нетърпение очаквам обмена на мнение с вас днес. Много ви благодаря, че ми дадохте думата. Okay, thank you very much. Да, много ви благодаря. Искам да попитам, дали имахте възможност да прочетете това изследване? Да. Дали други има, които са прочели това изследване? Докато, доколкото разбирам, не. Исках просто да представя тази тематика. Вие казахте, че има доказателства, че комисията разполага с доказателства. Дали има достатъчно ясни доказателства за инкриминирането на организациите от гражданското общество, защото един от проблемите, който беше поставен в нашето обсъждане, беше възпиращия ефект, който беше създаден от наказателни преследвания на отделни лица, които може тези преследвания да не са били системни. И всъщност това е един от основополагащите принципи на това изследване, че се създава по-широко въздействие, по-широки последици, когато, например, една неправителствена организация бива възпирана и това създава страх сред другите неправителствени организации. Ние смятаме, че това е един много сериозен проблем – и за това смятаме, че комисия трябва да приеме насоки. Също така, дали може да се говори за това колко са доказателствата, доколко са убедителни. Но може би комисията трябва да изготви такъв списък и трябва да приеме насоки, за да разберем въздействието което има подобно наказателно преследване и други видове преследвания, защото подобно преследване има възпиращ ефект върху дейността на другите неправителствени организации. Това е, разбира се, само част от въпросите, които ще бъдат зададени и от другите колеги. Кой, след... Кой иска да вземе думата? Биргит, заповядайте. А, не, извинете. Искате вие да вземете думата, така ли? Oh, sorry. Моля да ме извините. We... Всъщност, Казват ни, че, казват ми, че трябва да изслушаме всички оратори и след това да преминем към въпросите и отговорите. Не бих се обърнала към Фронтекс. Um, So now we give the floor to Anna Christina George. Sorry, um, you're... Думата има а, Анна Кристина, директор на отдел оперативни действия на Frontex. Благодаря, госпожи и господа депутати. Добро утро и от мен. Искам да ви благодаря за това, че поканихте Frontex на, тази, на, на обсъждането на този важен въпрос. В рамките на своя мандат Frontex помага на държавите членки да изпълнява дирекцията за улесняване в е, различни аспекти. От една страна служителите на Frontex са първите, които помагат на жертвите на контрабанда. Frontex помогна да, се, да, бъдат, спасе, да бъдат спасени повече от 10 000 души само миналата година 37 000 мигранти бяха спасени с участието на Фронтекс. От друга страна, заедно с националните партньори е, и също така операция София, Европол е, и ОНЕ и агенцията играе важна роля в борбата срещу контрабандата. Ние се борим е, срещу трафикантите, които страшават живота на мигрантите. Няма противоречие между борбата срещу престъпленията е, и подпомагането на жертвите. Задачите на агенцията са записани ясно в регламента. Е, също въжи и за процедурите за оперативни планите, е, планове. Издирвателно-спасителните действия са много важна част от нашите операции в морето. Предвидени са ясни процедури. Всички операции, в които участва Frontex под контрола и командването на държавата членка Домакин. След слизането Frontex подпомага при регистрацията на нередовните мигранти заедно с националната служба, националната гранична служба мигрантите се изпращат към съответните организации по този начин, онези, които искат да подадат молба за убежище, биват изпращани към съответната служба. Потенциалните жертви на контрабанда биват изпращани към полицията, която се обръща към съответните органи за подпомагане специално внимание се обръща на децата и на бременните жени. Международните организации като ВКБОН и МОМ участват активно в много от дейностите. Също въжи и за национални и местни НПО, като Червения кръст и Save the Children. Frontex участва в подпомагането на пристигащ на външните граници, не само в спасително-издирвателни действия. Осигуряваме помощ при изграждане на капацитет в, за трети страни и държави членки. Организират се курсове за борба срещу трафик и защита на децата. Ние е, разработихме цял проект, за да помогнем на граничните служби да идентифицират малолетни лица. Спасително-издирвателните операции са много важна част от интегрираното управление на границите. Това се изпълнява съвместно от, от държавите членки. Сътрудничество между Frontex и държавите членки е в рамките на общите принципи на правото на Съюза, като предоставяне на правомощия, субсидиарност и лоялно сътрудничество. Ние и имаме активен структуриран диалог с НПО чрез консултативните форуми. Като агенция на ЕСА, Frontex не участва в политическите дискусии по преразглеждането на директивата за улесняване. Транспонирането на директивата е задача на държавите членки и независимата съдебна система на всяка държава членка е тази, която трябва да реши дали в конкретен, даден конкретен случай е имало улесняване. В заключение искам да подчертая, че всички ние Фронтекс, държавите членки, хуманитарните организации, НПО и имат обща цел. Е тя да се предоставя помощ на жертвите, когато пристигнат в Европейския съюз и да се е, намали броя на жертвите през следващите месеци и години. Благодаря. А, Марина от НПО Ариус Сириас. Благодаря. Аз съм Милена Зайович, съм председател на IOSIRIUS. Ние предоставяме хуманитарна помощ и следим нарушаването на правата на човека НПО. Ние непрекъснато докладваме за отблъскване и нарушаване на правата на човека от хрватската полиция. Констатациите ни са потвърдени от ВКБОН и други организации. Ние, ние даваме сигнали за това как беженци биват изтласквани. Миналата година бяха записани над 7000 такива случаи, но от никого не се търси отговорност. Един от беженците беше Медира Хусин, запомнете това име. 6 годишно момиче от Афганистан, която почина малко след като беше отблъсната през 2017 година. Майка й ни а, разказа как са се молили за милост, а, но а, те са, но са били в крайна сметка и са отблъснати от Европейския съюз. Минути след като е била отблъсната, момичето ме било блъснато от влак. Ние участвахме в осигуряването на широко медийно отразяване на отблъскването. вътрешно министерство, вместо да разследва онези, които са отблъснали мигранти, решиха да преследват онези, които зададаха въпросите. Днес няма да коментирам съдържанието на пакета за улесняване, но искам да ви кажа как, как, как е, влияе върху нас парадоксалната рамка. Тази директива не изпълнява основната цел, за която е създадена, за да се избегне незаконната миграция. Разликата между незаконна дейност и хуманитарна дейност създава парадоксална ситуация, при която хуманитарната дейност се криминализира, незаконната дейност процъфтява. Безразборното прилагане на забраната за хуманитарна помощ води до процъфтяване на незаконната дейност. Доброволците са Изпитва трудности при осигуряване на защита на правата. Ето защо имаме нужда по-добри насоки за това, което може и не може да се възприема като незаконно преминаване. Задавам този въпрос, защото нашата организация е изправена пред ситуация, която е характерна не само за нас в Харватска, но и в цяла Европа. Представители на НПО-тата могат спокойно да разкажат от цяла Европа, могат да разкажат това, което и аз разказвам. Организация, която е спасила живота на 14 000 души, е била криминализирана. искам да кажа много ясно следното. Нашите доброволци не улесняват незаконното преминаване на границите. Всъщност, ако едно лице не може да докаже, че е на европейска територия, когато се свържат с нас, разговорът се прекратява. Защото ние не искаме да насърчаваме незаконна миграция. Сега, нека да ви напомня случая на малката Медина – Три месеца след това, през март 2018 година, при Виелица с НПО се свърза семейството на Медина. Те казаха, че са в Харватска, че е, мръзнат и се притесняват от отблъскване. И от, в в групата има 11 деца, едно от тях е на една година. Те ни молиха да им да им уредим законния статут. Един, ние им обяснихме, че можем само да се свържем с полицията и да ги информираме за присъствието на семейството и желанието да, поиска, да поискат убежище. Ние направихме това. Освен това, помолихме един от доброволците да отиде на границата и да информира полицейските служители за информацията, с която разполагаме семейството с 11 деца, което мръзне на границата. Информирахме Министерството на вътрешните работи за положението на семейството и за това, че наш доброволец ще пристигне на граничния пункт, за да избегнем недоразумение. Преди това семейство беше отблъснато два пъти. и смятаме, че присъствието на нашия доброволец беше единствения фактор, който попречи семейството да бъде отблъснато за трети път. Факта, че те са в Харватска и разказаха за смъртта на малката Медина, разгневи Министерството. Министерството повдигна обвинение срещу нашия доброволец Обвиниха го за улесняване на е, незаконен трафик. Е, обвине... Искаха да го губят с 43 000, 43 000 евро. Той не може да плати тези суми в съда. Ние представихме доказателства за това, че семейството е било в Харватска, когато се е свързало с нас. Е, съдията призна, че ние не че ние не сме имали контакт с тях, че контактът е бил с полицията, независимо от доброволецът е бил признат за виновен и тезата на съда е, че семейството може би не е било в Харватска, въпреки че той е потвърдил това с снимки на местоположението. По този начин властите ни дискредитират в очите на обществеността. По този начин те избягват отговора на въпроси, за които предоставяме информация. Министерството започна кампания за оклеветяване на семейството на Медина, адвокатите. Семейството беше изпратено в Център за задържане. Омбудсмана и други органи казаха, че нужната информация по случая е била е, изтрита от полицията и Министерството е направило всичко възможно да се саботира разследването. Междувременно с нашето НПО се свързаха повече, е, още бежанци. Много от тях изпращат местоположенци да докажат, че са в Харватска. Всички те искат помощ за уреждане на правния им статут. Те не, те не бягат от полицията, но се притесняват от това, че ще бъдат отблъснати. Някои от тях, като семейство на малката Медина, и преди са били подлагани на, на изтласкване. При всички случаи ние ги насочваме към най-близката най-близкия полицейски участък, където могат да поискат убежище. Когато проверяваме дали правата им се зачитат, установяваме, че те биват задържани, задържани в повече от 8-9 часа. И им полицията ни заплашва, че ще бъдем подложени наказателно преследване. Полицията е посетила доброволци в домовете им и бяха поканени на пресконференция. Е, целта беше да запушат устата на нашето НПО. Целта е да се запушат устите на НПО-тата. Ето защо искаме всички да искаме насоки за НПО, за да знаем кое е незаконно пресичане на границата. По този начин ще се отчетат реалностите. А комисията не приеме директиви, всъщност тя ще бъде в противоречие с действията на много добровън, на много НПО, които искат да предотвратят трафика на хора и нови жертви. Като аз, за мен като европейски граждани това е неприемливо. Надявам се, че е неприемливо и за останалите. В заключение, е, ООН има декларация защита на правозащитниците. Сега е време комисията да даде възможност на е, правозащитниците да вършат своята дейност без да се притесняват от наказателно преследване. Време е да се отчетат реалностите, да се предприемат действия за предотвратяване на нова трагедия, трагедия и ако не можете да го направите, кажете ми как бихте постъпили на мое място. Аз не мога да гарантирам правна сигурност за доброволците. Благодаря. Сега колегите имат думата. Започвам с Биргит. Благодаря. Едно е ясно според мен. Трябва да се борим срещу престъпниците винаги, когато сме свидетели на престъпления. Но имате ли статистически данни за увеличаване на дейността на престъпните групировки и групировките за контрабанда на хора? Увеличава ли се тя пропорционално на все по-строгите ни мерки за защита на границите в България, Румъния, Унгария, Кале, Мелия и другаде, тъй като хората не могат да влязат на наша територия, все по-трудно им става. Те трябва да се възползват от услугите на контрабандистите. Смятате ли наистина, че тези хора нямат основание да подадат молба за обежище? Опитваме се да криминализираме онези, които помагат на хора, които са изложени на риск да загинат в Средиземноморието или другаде. Мисля, че същинската идея, която стои зад конфискуването на кораби и криминализирането на отделни лица, не само в Средиземноморието, но и другаде, е не толкова криминализирането. Същинската идея е да не могат правозащитниците да си вършат работата. Когато има вероятност човек да се окаже в затвора за срок от до 20 години, само защото е помогнал на други хора, то е малко вероятно да се изложи на такъв риск. В случая не говорим за криминализиране, а за предотвратяването на предоставяне на помощ от едни човешки същества на други. Но предоставянето на такава помощ е както човешко, така и хуманитарно задължение по международното право. Така че онова, което правят държавите членки е абсолютно противозаконно. Знаете ли също така какво се случва с тъй наречените незаконни мигранти в Европа? Знаем, че мнозина от тях остават на наша територия и работят тук. Много от тях никога не са били регистрирани Правите ли проверки на работодателите, които извършват противозаконни действия, експлуатирайки тези хора? Има много такива неизяснени въпроси. Срамно е, че европейският континент твърди, че тук се спазват демократичните принципи и правата на човека и едновременно с това си затваря очите. Работим също така и с либийската гранична и брегова охрана. Но задавали ли сме си някога въпроса какво се случва с онези хора, които са били отблъснати към границите на Либия, към крайбрежието. Твърди се, че се извършва проверка по крайбрежието от корабите, но не се извършва проверка на това, което се случва в лагерите в Либия. А оттам постоянно до нас достигат новини за насилие, за изтезания, дори в официално изградените лагери. Извършва се насилие, извършват се отблъсквания, така че искам да знам какво предприемат комисията и Фронтекс. Какви са конкретните действия, които се прилагат за подпомагането на работата на НПО? Те все повече вършат работата, която не вършат нашите правителства. Добре е, че се извършва наблюдение в Средиземноморието по операцията София, но така единствено и само регистрираме броя на загиналите. Така че какви са последващите действия? Какво можем да направим, за да не се превръща Европейският съюз все повече в територия, в която не се зачитат ценностите? Барбара, благодаря, господин председател. Имам няколко въпроса и към тримата оратори. Представителят на комисията. Нека преди всичко кажа, че проблемът не са опасенията, страхът на Европейския парламент. Проблемът е страхът на хилядите, които се намират в лагерите в Либия. Работим по въпроса за тези хора, работим по този въпрос, тъй като в Средиземноморието вече няма кораби, оказващи помощ. Няма такива, защото по операция София вече не се използват кораби. Използват се само служители, които обучават либийската брегова охрана. Казахте също така, че няма доказателства за инкриминирането на дейността на НПО. Но разполагаме с всички подобни доказателства, разполагате с тях и вие, така че не знам какво още чакате. И като се има предвид това, много благодаря на Милена Зайович за работата и благодаря за фактите, които цитира във връзка с политиката на отблъскване от Харватия към Босна и към Сърбия. Бих искала също така да знам докъде сте стигнали по въпроса за смъртта на момиченцето от Афганистан. Сезиран ли е Европейският съд по правата на човека? Тече делото пред Европейския съд по правата на човека. Докъде се е стигнало по това висящо дело? И накрая ще се обърне към представителката на Фронтекс, Ана Кристина Хорхе. Всъщност обръщам се и към тримата изказали се. Увеличава се броят на деянията на обвиненията по отношение на НПО. Определен един нов състав на престъпление, освен вече познатата ни контрабанда на хора. Има един нов състав на престъпление, за който много често говори италианското правителство, тъй нареченото морско пиратство. Един търговски кораб наскоро акостира в Малта и към екипажа му бе предявено обвинение в подпомагане на форми на морско пиратство, тъй като спасените мигранти, опасявайки се, че ще ги върнат в Либия, са заплашили, че ще се хвърлят в морето. Твърди се, че те са отклонили кораба от неговия маршрут, но това не е вярно. Заплашили са, че ще се хвърлят в морето. Има и... Това е още един вид състав на престъпление. Още нещо има. Издирвателно-спасителните операции, така се твърди, са заплаха за морската околна среда. Това са резултатите от проучвания в Италия. Тъй като се твърди, че това не са кораби за предоставяне на помощ. Наистина, е невероятно какви състави на престъпления се измислят, за да може да бъдат прогонени от Средиземноморието корабите, оказващи помощ. Така всъщност оставаме Средиземноморието изцяло в ръцете на либийската брегова охрана. И един последен въпрос към представителката на Фронтекс. Знаете, че директорката на ГД Правосъдие и вътрешни работи на комисията в едно писмо постанови легитимността на либийската брегова охрана и това писмо бе използвано от италианското правителство за неговата разпоредба за затваряне на италианските пристанища. Става дума за писмо от Фабрис Леджери. Бихте ли ни предоставили това писмо, написано от Фабрис Леджери до комисията? Тъй като в това писмо са изказани някои съмнения, съдържат се в него някои въпроси. В отговор на това писмо комисията излезе с писмо, което все едно го е написал нашият министр Салвини. Благодаря, Барбара. Тъй като имаме и други точки в дневния ред, моля колегите да са малко по-збити. Ана Гомеш. Либийската брегова охрана е една измислица. Това е наша измислица. Всички онези, които са запознати с положението в Либия и работят с либийската страна, знаят, че европейската, либийската брегова охрана, извинете, е просто една милиция. Тя извършва контрабанда на хора, извлича печалби от това, като работи заедно с мафия. С мафията от Европа. Наистина е срамно, че се отрича това. Възмутително е, действително, че става дума за основни човешки права, за международно право, уреждащо основните човешки права, както и за международното морско право. Всички тези разпоредби се нарушават от европейските правителства, които се противопоставят на НПО-тата, спасяващи човешки живот по суша и по море. Тези организации заклеймяват отблъскванията и се борят срещу тях, както стана ясно и от изказването на госпожа Зайович. Много и благодаря за това. Тези организации вършат почтена работа вършат онова, което по принцип трябва да вършат правозащитниците. А онези, които ги инкриминират, са просто фашисти. Ако комисията не проумява това, то какво прави тя? Обръщам се към представителя на комисията. Казахте, че трябва да се избягва инкриминирането, но това е една много слаба, пренебрежителна позиция от страна на комисията. Комисията трябва да е пазителката на договорите. Тя трябва да действа по отношение на държавите членки, които извършват отблъскванията и криминализират НПО-тата. Тези правителства са фашистки правителства. Имам предвид правителството на Салвини или правителството на Харватия. Тези правителства трябва да бъдат инкриминирани, тъй като те са унези, които не спазват международното законодателство за правата на човека и международното морско право те не действат така, както би трябвало да действат почтени човешки същества. Тези правителства всъщност дават възможност на контрабандистите на хора да извършват дейността си, тъй като не дават законови възможности на мигрантите и на търсещите обежище да идват на наша територия. Така тези хора попадат в ръцете на контрабандистите на хора. Нямат други законови и безопасни възможности за влизане на наша територия. Като португалка наистина се гордея с работата, която вършат служителите на Фронтекс от Португалия. Тези хора спасяват човешки живот. Тези хора не биха работили за организация като Фронтекс, ако не смятаха за свое първо задължение спасяването на човешки живот. И наистина много съжалявам, че комисията е застанала на позицията, която току-що изразихте. Ужасяващо е това. И мисля, че след като напусна парламента, ще се присъединя към онези спасяващи човешки живот среди земноморието. Искам да се спра на това, което каза колегата Спинели за писмото. Това беше писмо, което беше изпратено от комисар Аврамов Аврамополос. Това е едно писмо от 18 марта и в съответствие с, с това, което казва международна амнистия, смята се, че е абсолютно редовно да бъде информирана либийската брегова охрана за кораби в бедствено положение, така че вие знаете за това писмо и други въпроси. Ще говорим за това и по-късно днес. А сега Малон Йорк. Много благодаря. Трябва да кажа, че първият системен проблем тук е факта, е всичко останало, но не е пресичането, незаконно пресичане на границата е недопустимото и системният проблем е, че нямаме безопасни легални пътища. Така че Онези, които биват визирани от тази директива за улесняване, са хора, които спасяват живот. Така или иначе, не може да смята за незаконно, че спасяването на човешки живот е незаконно. И това трябва да се заяви от самото начало, че тези хора рискуват живота си, защото няма безопасен законен начин. Освен това, е, изслушах комисията и Фронтекса и чух, че комисията каза, е, криминализирането или инкриминирането на чисто хуманитарната помощ следва да се избягва. Чухте ли се какво говорите? Трябва да се избягва. Не, това трябва да бъде забранено. И да чуем доброволците, които са били хвърлени в затвора, на които им се налагат глоби от хиляди евро, нещо, което те не могат да си позволят да платят. Какво е бъдещето, което ни готвите за всички нас? към Европейската комисия. Вие в момента сте съучастник. Вие виждате в доклада, посочен председателя, че има възпиращ ефект преследването и наказателното преследване. Благодаря на Милена, която разказа за това какво се случва, защото наистина в тази зала по този начин разбираме по-добре каква е реалността нещо, което не виждаме, това, не виждаме това разбиране нито от страна на комисията, нито от страна на Фронтекс. Вие имате документи и казахте във вашето изложение. 7000 контрабандисти са били разкрити. Мисля си, че комисията и Фронтекс трябва да са абсолютно възмутени от това нарушаване на международното право. Така че не трябва да бъдат преследвани хората, които спасяват човешки живот. Вие правите борбата срещу трафикантите и контрабандисти на хора по-сложна. Е, някои от нас са написали писмо, в което говорят за 7000 души, които са били отблъснати от браковата охрана и искаме незабавни действия. Ако има доклад за 7000 отплъснати хора, които са търсили убежище или са били бежанци. Тоест, в момента Европейската комисия е част от проблема, а не от неговото решение. Искам да благодаря на Милена. Има въпрос към не. Разбрах каква работа извършвате, разбрах вашето искане към комисията. Моля, Кажете по-подробно какъв вид подкрепа ви е необходим, защото ние знаем, че има много неправителствени организации. Но какво имате нужда като помощ от нас? Защото вие по този начин утвърждавате, както и нас, основните принципи на законодателство и основните човешки права. Благодаря. Сега Ели Шлайн. Грация. Благодаря, господин председател. Благодаря на докладчиците сред нас. Особено искам да благодаря на Милена Ариосирис. Аз вече имах възможност да слушам разказите и за съжаление това, което тя описва, се случва в Европа. Този дебат това безжалостно криминализиране е абсурдно. Всъщност тези правозащитници запълват празнините, които допуска Европейския съюз. Много колеги поискахме истинска европейска мисия за издирвателно-спасителни дейности трябваше да го направим, ако действително спазваме правата на човека, които декларираме, че са в основата на нашия съюз. Балканския маршрут, така наречения балкански маршрут, е, мнозина политици казват, е, че е затворена, но всъщност на границата между Босна и Херцеговина и Харватска хиляди са в нечовешко отчаяващо положение лечение, без медицинска помощ, без нормални условия за живот. Ето защо не можем да не се запитаме, ма виждате ли какво се случва? Отговорът може да е само утвърдителен. Босна получи милиони европейски средства, за да осигури минимални достойни условия за прием на, на търсещи убежища. И комисията действително ли следи за ефективното използване на средствата на европейските средства. Аз често получавам различни материали, фото и видео, които говорят за системно нарушаване на основните права и свободи от страна на хрватските органи и за нарушаване на принципа на недопускане на отблъскване. Е, има видеоматериали. С 20 колеги се е, обър... искаме да попитаме комисията как смята да потвърди наличието на системни нарушения. Става дума за това, че харва... харватските власти извършват нападения, а, обири. Трябваше да минат 5 месеца, за да получим отговор. Може би Фронтекс трябва да е на границата за следи това, което се случва в закъснелия отговор на комисията. Има ангажимент да се проучат докъде стоят нещата нарушенията, криминализациите са пред очите на всички. Много са неправителствените организации, които са подложени на заплахи и на инкриминиране. Това е неприемливо и недопустимо. Клаузата за хуманитарна помощ трябва да бъде задължителна тази клауза е, без друго е задължителна, как в, в Италия виждаме, че е, наличието на такава клауза не пречи на нарушенията от страна и на част от съдебната система, която е, започва разследвания за, за предполагаеми. Е, престъпления. В заключение искам да приключи мандата с по-ясни отговори. Има нетърпим правен парадокс. Европейската комисия смята ли, че Либия е сигурна страна? И ще продължим ли с европейски средства да обучаваме либийската гранична охрана? която знаем, че единственото, което прави е да изпраща мигрантите в адските лагери. Бихме искали да получим по-ясни отговори. А, надявай се. Господин Юрек има думата. Благодаря, господин председател. Ако помислим за това, кои са политическите или социалните цели, всъщност не трябва да разглеждаме законодателството. Това е основата за популизма, а ние би трябвало да се борим срещу популизма. Става дума за един устарял подход към политиката. Трябва да се противопоставяме на нашите опоненти, но ако смятаме, че сме прави, не трябва да се придържаме към закона. Член 11 на регламента говори за човешкото достоинство. Анна Гомеш напусна залата, но тя току-що обвини редица европейски правителства в фашизъм. И това е доста показателно, защото всъщност тя обвини хърватското правителство. Правителството на господин Планкович и това тази държава е представена и тук и европейските държави са демократични и по член 7 никой не е бил определен като виновен. Има становище, разбира се, всеки има правото на мнение на становище, но това е само мнение. Подобни изявления не са допустими. Аз смятам, че председателят на парламента трябва да реагира на такива агресивни изявления. Моят опит ми подсказва, че Клод няма да реагира, защото по всичко личи, че мнозинството може да оценява младсинството както си поискам. Но трябва да се придържам към точка 11 от нашия правилник. Не смятам, че трябва да подминаваме с лека ръка изказването на госпожа Гомеш. що в противоречие и нарушава нашите вътрешни правила, правилника за нашата дейност. Виждаме един омагиосен кръг. Има много сложни проблеми, те само нарастват – в случая с мигрантите. Понякога е сложно да се предлага хуманитарна помощ. Това е сложно. Много е сложно да се реагира, дори когато трябва да се реагира по хуманитарни съображения. Разбира се, аз съм за върховенството на закона, и това означава, че трябва да зачитаме нашите правила в нашата работа. И госпожа Холмар, последно изказване. Благодаря ви. Благодаря, че мога да взема набързо думата в последните две минути. Обръщам се към уважаемите колеги от групата на социалистите и демократите. Подобно подвеждане под обща знаменател, хвърлянето на общи обвинения към хърватското правителство или което и да е друго правителство, според мен нещо проблематично. Знам, че на Харватското правителство не му е леко. Има и държави като Италия, например, които отпращат мигрантите към други държави вменяват на тях задължението да ги приемат. Според мандата на Фронтекс не може да има връщане от трети четвърти държави. Има хора, които са блокирани в Сърбия и между другото са блокирани, тъй като социалистите и демократите не желаят тези хора да бъдат отведени от Сърбия към страните си на происход. Вие също носите отговорност за това. Фронтекс би извършвал подобни връщания само на базата на правно обосновани решения. Би го правил в условия на сигурност. В случая става дума за хора, които не могат да останат в Европейския съюз, тъй като нямат право на убежище. Тези хора от тук нататък, за съжаление, няма да могат да бъдат връщани при хуманни и сигурни условия. Мисля, че трябва да помогнем на хърватското правителство. В момента хърватското правителство е независимо от политическа гледна точка, но положението не е лесно за компетентните органи в Хърватия, така че заедно с Фронтекс, с ЕАСО трябва да направим всичко възможно, за да се свали напрежението, да бъдат подпомогнати хората. Не бива обаче да има разпределяне само в Европейския съюз, ще трябва да има връщания и към страните на происход. Твърдението, че всеки има право да пребивава на наша територия не е вярно. То не отговаря на законовите ни разпоредби. Според законовите ви разпоредби тук могат да станат само нези, които имат правото на това. Не можем да приемаме всички, които смятат, че са търсещи убежище ще трябва да се спазва това законодателство. То въжи и за неправителствените организации. Категорично съм против инкриминирането, но когато неправителствените организации трябва да предприемат някакви по-масштабни действия, то ще трябва да се спазва и нормативната уредба. В Германия, например, се предоставя финансова подкрепа на НПО, за да могат те да продължават да помагат на хора, намиращи се на наша територия. Тези хора получават помощ от правителството и от НПО. Мисля, че трябва да подхождаме малко по-диференцирано, вместо да критикуваме на общо основание. Критиката на общо основание не е от полза за никого. От полза е само за популистите. Bit, Искам да помоля тримата колеги да средоточат върху зададените въпроси, а не да правят изявление. Ще помоля комисията да средоточи върху това, което вие казахте и което повтарят колегите, кои са доказателствата, които възпрепятстват изготвянето на насоки. За мен това е абсурдно. Има много доказателства, много свидетелства. И и естеството на а, обсъждането показва също, че има значително политическо въздействие и последици на всеки един случай на преследване на неправителствените организации. Ние смятаме, че това е разумно искан от парламента. Разбираме, че е сложно да се направи това, сложно и за държавите членки, но отговорът, който ни давате, за съжаление, кара да мислим, че Европейската комисия и държавите членки се страхуват да предприемат действия. Моля, постарайте се да обясните това, което Ели Шлайн спомена. Какво ви пречи да направите нещо, между другото? Става дума за доклад дори не на нашата комисия, комисията по петиции. Това, което казват неправителствените организации, е, че те не искат да подпомагат незаконната миграция, те просто искат правна яснота, за да не бъде инкриминирана тяхната дейност. Ние не насърчаваме иммиграцията, ние искаме яснота за неправителствените организации, други организации. Комисията знае какво се прави знае, че са инкриминирани. Госпожа Холмайер е права, ситуацията е много сложна за държавите членки, но ние говорим за насоките. Ние не спасяваме целия свят с това. Искаме просто да предложите насоки. И също така ние ще говорим за нашето писмо с господин Аврамо Полус, когато срещам с него, но все пак бихме искали накратко да отговорите и на този въпрос. Много ви благодаря. Мисля си, че това, което можем да направим като извод е, че става дума за нещо много сложно и за взаимовръзката с наказателното право. Вие казахте ми да направя изявления, но мисля, че имаше доста изказвания. И някои от тях бяха твърде категорични. И Всъщност категоричното е, че трябва нещо да направите, казва председател. Не, не съм съгласен. Вие знаете, че комисията работи неуморно в областта на, на миграцията. Председателят прекъсва оратора. Също така по насоките ние работим върху анализа по тематиката и получихме много отзиви и факти. Тук говорим за наказателно право. Това е много деликатна сфера – ние не можем да се намесваме в наказателно право държавите членки. И не искам да оставя впечатлението, че сме затворили вратата. Не, ние обмисляме този въпрос, ние водим диалог и смятаме, че е важно поддържаме този диалог и слушах колегите. Разбира се, много е въздействащо това, което казаха. Ние ще отчетем казаното от тях, ще анализираме това – Внимателно ще анализираме всички елементи в вашето изследване. И както вече казах, това е един процес, който продължава. Скоро ще имаме заседание, посветено на това и в контекста на това заседание ще разгледаме въпрос по-подробно и искам да подчертая, че комисията е ангажирана с ценностите, които се защитават прекрасно от неправителствените организации. Ние Знаем, че понякога неправителствените организации са в сложна ситуация, искаме да знаем за тяхната ситуация и във всеки един случай, когато е уместно, когато има основания, предприемаме много категорични действия, например наказателни процедури. Това е ясно. И комисията е пазител на договорите и действа решително, когато има основания за такива действия. Така че, моля, не дейте да смятате, че комисията не си върши работата. Тя си върши работата, но всичко, което правим, трябва да бъде основано върху факти и доказателства. Мисля, че че ние не искаме комисията просто да се отдалечава от проблематиката. Има добра практика в тази сфера. Ние разбираме сложната ситуация на държавите членки, но виждаме, че комисията поема по друг път. И ако вие казвате, че няма доказателства, има ясни доказателства, вижте този доста дебел документ, е изготвен от комисията по петицията. И тук вие казвате, че става дума за наказателното право и това наистина предизвиква нашето недоволство. Става дума не за насоки за наказателното право в държави членки, не, това са насоки да не бъдат инкриминирани неправителствените организации. Това е една класическа дейност на комисията. Мисля, че по-добре е да не слушаме всички тези либите и предлози, ние в край на мандата трябва да сме наясно с това какво се случва, с какво работим, да разчитаме на комисията, че ще има напредък. За съжаление, това не е така. Аз не съм казвал, че няма доказателства. Не дейте да слагате думи в устата ми. Представете ли, има достатъчно доказателства, но добре, ако има достатъчни доказателства, мога ли да бъда подкрепен? Добре, нека Фронтекс се изкаже. Не, не мога да отговоря на споменато от вас писмо. И не мога. Това е единствен въпрос, който ми беше зададен. Не мога да отговоря за него. Дали ви бихте могли накратко да отговорите? Аз само бързо ще отговоря на въпросите които бяха пряко зададени към мен за малката Мадина, когато семейството е било задържано, беше се намесил три пъти съда на Европейския съюз. Ние започнахме дело от името на Медина срещу неизвестен извършител, но беше отхвърлен нашия иск поради липса на доказателства. След това решихме да отнесем това дело до по-висока международна инстанция и се надяваме, че в крайна сметка правосъдието ще възтържествува. Що се отнася до съдебното дело в Харватия, ние обжалвахме решението, обаче можем да изчакваме с години решението на Върховния съд. Обаче този случай непрекъснато се използва за да се дискредитира нашата дейност. Вие попитахте какво искаме. Ние можем, разбира се, да кажем, че имаме нужда от пари, но ние се надяваме, че върховенството на закона ще възтържествува в крайна сметка в Харватия. Ние искаме механизми и реална възможност да могат хората да молят за международна закрила, без да бъдат отблъсквани или пребивани член 30 на Шенгенския кодекс, който оправдава отблъскванията. Нека да не забравяме обаче, че има член 14, който предвижда да не се допускат отблъскванията. Трябва да може да се потвърждава правния статус на лица, търсещи обежище, без да бъдат инкриминирани тези хора и неправителствени организации. Хрватското правителство използва препоръките срещу неправителствени организации. Искаме само да тържествува върховенството на закон. Много благодаря на нашите три оратори, благодаря на колегите, които участваха в дебата. Сега преминаваме към девета точка от дневния ред. Ще помоля колегите, които ще работят по тази точка, да се качат в рецидиума и вече закъсняваме, затова ще бъда много кратък. Става дума за проверка на пригодността на законодателството, започнато комисията в сферата на законната миграция в Европейския съюз в края на 2016 година. По план трябваше в началото на 2018 година да бъде извършена тази проверка за пригодност. Там има редица елементи, като синя карта и някои други въпроси. Също така ни имаме проучване за стойността на това да няма подход на нивото на Европейския съюз. Това е много сложна сфера разбира се, оказва се, че не може много да кажем за законната миграция. Дори някои групи в парламента не искат да се направят с идеята за синя карта, така че, за съжаление, сме в много лоша позиция. Разбира се, тук Европейската комисия няма вина, така че всичко е наред с комисията, но, за съжаление, някои политически групи в нашия парламент не са толкова в добра позиция, така че виждаме, че и всъщност, когато правим проверка за пригодност на тази тематика, установяваме, че никой не е пригоден. Дали може нещо да предложите, което да бъде по-добро? Просто има политически рухи, които не искат на първо четене да се приеме законодателството за синя карта, дали ще има изобщо някаква законна миграция през следващия мандат. Всъщност, пак ще кажа, комисията не носи вина. А, това, кой, кой носи вина, е въпрос а, на друго обсъждане. И наистина да се казва, че Европейския съюз предлага законни начин на миграция, всъщност е просто подигравка. А, така че първо ще изслушаме представителя на комисията и след това ще говорим с, европейск... с службата за проучване на Европейския парламент за стоеността на липсата на европейския подход. Може ли да започнете с въпрос за синята партия, да споделите вашите мисли? Благодаря, господин председател госпожи и господа депутати. Нека да кажа, че имам, има законна миграция. В момента се изпълнява програма за 50 хиляди. Когато говорим за законна миграция, говорим за пилотни проекти. В момента те се изпълняват и имаме и синя карта. Радвам се, че споменахте, че комисията не носи отговорност за провала на синята карта. Всъщност съветът предприе доста рестриктивен подход, но това не означава, че нямаме синя карта. В този контекст важното е, че ние трябва да проверим дали политиката за законова миграция и европейската политика е пригодна за целта. Законната миграция е реалност и необходимост и както казахте, това е сложно явление и е причината, поради която и комисията, и парламента настояват за тези проучвания. Това, което ни е представено е с солидни доказателства и данни, на чиято основа да обсъждаме и градим бъдещата си политика. Аз вече поставих двете проучвания в по-широкия политически контекст. Поради така наречената миграционна криза и ситуацията на границите, политиката през последните три години Обърна се на най-голямо внимание на превенцията на незаконната миграция, управление на гражданите и ефективното управление на процесите на пристигане на лица, търсещи закрила. В Европа има политически консенсус, че незаконната миграция трябва да бъде намалена доколкото е възможно, но не можем да я спрем. Не, трябва да бъдем пределно откровени, не можем да я спрем. Трябва да управляваме миграцията е, и е, да решаваме е, краткосрочни въпроси. Аз споменах три стълба имаме нужда от законова миграция по хуманитарни причини, е, законова, законна миграция за пазара на труда и най-сетне е, възможности за законни пътища в, е, до Европа в преговорите с партньорите. По тези причини комисията в две в програмата си за законната миграция и в съобщението за законна миграция и, за, и в последния доклад за напредъка комисията обръща внимание на законната миграция. Какви са основните елементи е, като част от е, е, комплексната програма за управление на миграционните потоци? Ние отчитаме реалността на миграцията. Първо, за повишеното ниво на правата, предоставени на законово прибаващи граждани на трети страни. В проверката за пригодност се очертават областите, в които въздействието е по- ограничено, а именно привличането на мигранти за нуждите на пазара на труда и второ по няколко хоризонтални въпроса, фрагментарна нормативна база, където им, в която има редица празноти. Освен това, идентифицирахме проблеми с изпълнението и по-конкретно във връзка с транспонирането на директивата за законна миграция. В момента се осъществяват последващи действия и следващата комисия, и следващия парламент са тези, които ще извличат за политическите заключения, но сега ние водим консултации, които ще дадат възможност за подходящи политически заключения. Има няколко важни елемента, които трябва да се отчитат. Първо имаме нужда от по-хармонизиран подход за привличане на квалифицирани работници. Второ, е, стриктно спазване на съществуващите е, директиви и правилници за приложение и също така да преодолеем е, празнотите и несъответствията. Колегите ще представят е, различните модели. Тези модели е, дадаха добър резултат в страни като Канада, Австралия и Нова Зеландия. В Европа ние допускаме мигранти само ако те имат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 прави се предварителна проверка на мигранти. Предварително одобрените съставят един резерв и затова моделът на трите страни не може да се прехвърли пряко в Европа. Но предварителният анализ и обединяването може и обединяването в резерв може да се окаже полезна процедура. Също така е, ние трябва да извлечем своите полки. Всички институции и заинтересовани страни, до които се допитахме, в това число и държавите членки, подчертаха, че има е европейска добавена стойност в, в общата европейска нормативна база, което е хубаво, но дяволът е в детайлите. Имаме нужда от дългосрочен подход, а не само да действаме кампанийно с оглед на краткосрочните предизвикателства. Второ, трябва ли да, до, до каква степен трябва да се развива миграционната политика? Това е въпрос, който ще се обсъжда през следващите месеци. Резултатите от проверката за пригодност ще повлияят върху политическите решения. Парламента, комисията, е, и съвета трябва да обединим усилията си, за да можем с тази проверка за пригодност да помогнем за решаване на противоречията на пазара на труда. Очакваме вашите коментари и по-нататъчните дискусии. И последният ми коментар възоснова на вашите встъпителни думи е за чашата дали е наполовина пълна или наполовина празна, това е въпрос на тълкуване, но в чашата има нещо и по време на следващият мандат ще трябва да се погрежим, тя да бъде напълнена. А, аз, а, моето мнение е, че няма чаша. Чашата е в а, шкафа. И, е, и никой не сипва нищо в нея. Трябва да получите награда за това, че създавате впечатлението, че имаме законна миграция. Презаселването не е законна миграция, но вие си вършите работата. Има опити за закона, миграция, сезонни работници и така нататък. Държавите членки казват, а имаме нужда от законни миграция, тъй като имаме твърде много незакона и решихме, че те ще преминат към действия, но разбира се, това не стана и в момента и държавите членки и е, същите популистски сили в парламента могат да преразгледат документ е, за, е, квалифика, за, висок, за висококвалифицирани работници. Така че комисията може би трябва да преразгледа своето изложение, за да бъде за да съответства повече на реалността. Няма законна миграция, не се очертава да има такава. Лицемерието е ясно, няма да се определят, няма да създадат законови пътища. За съжаление, аз не съм толкова голям оптимист като вас, но не, е вината не е на комисията но що се отнася до преселването, това не е част от режима за законна миграция. Защо имаме нужда от законна миграция? Това ще бъде тема на проучването на колегата от службата за изследвания на Европейския парламент, която е озаглавена цената на отказа от Европа в областта на законната миграция. Тук е, са Вутреван Белехо и Еводи Тирион. Може ли да преминем към следващия слайд? И така, малко е трудно да започнем е, да направим презентацията след това, което чухме, но ще направим всичко възможно ще представя цената на отказ от Европа или на липса на европейски подход. Тук ще, ще вземе думата и автора на доклада, който е подготвен на изнес от външна организация. Благодаря на комисията Либе Използвам тази възможност да поясня защо предприехме това проучване. То е споменато в доклада, написан за Европейския парламент. Там се говори за отказа от Европа в смисъл на недостатъчна заетост, опадък. В ежедневието това намира израз в отчаяние и насилие. Основните констатации на проекта, както ще бъде представено по-късно, са основните а, празнотите. Не се, не се изпълняват европейските и международни норми. А, също така има и празноти в нормативната база на Европейския съюз. Тези недостатъци влияят на индивидуално ниво, в смисъл не дават възможност да се спазят основни права и свободи, но също така има и въздействие оценено на 128 милиарда евро. Представете си какво можем да направим с тези с тази сума, за да бъдат обществата ни по-свободни. Какво може да предприеме парламента по време на следващия мандат? Работа по механизъм за наблюдение на демокрацията и правата на човека, създаването на безопасни и законни пътища за влизане в Европа и до изграждане на рамката за основни права. Резултатът от проекта е следния. Когато говорим за въздействието на основните права, имаме две основни измерения. Първо, когато говорим за мигранти, трябва да разглеждаме нещата по миграционния маршрут. Нещата се натрупват до момента, в който лицето влезе в, в контакт с европейската юрисдикция. Individual. Next slide, please. Друга важна констатация от този доклад е, че има пряко и косвено въздействие, което се задълбочава. Така че ние не обръщаме внимание на материалните и нематериални щети, а също така заетост, образователно ниво, но също така и отрицателно въздействие върху физическото и психическо здраве поради бездействието на Европа. И тук виждаме таблица, която показва въздействието на празнотите и недостатъците. Нека да поясня, че имаме една пунктирна линия около кутията, около кутийката, озаглавена основни прави и свободи. Знаем, че корупцията е свързана с цена, но това е част от демокрация и правата на човека. Имаме нужда от повече проучвания, които да покажат каква е цената за общества, в които не гарантира демокрация и върховенство на закона. Също така, има области, които влияят само върху отделни групи, които са малцинствени, като ЛГБТ. Също така области, в които има нужда от повече изследвания е, защита на данните е област, в която трябва да се провери въздействието на негарантирането на правата. Е, в оранжево, в горе вдясно, е свързано с една от 10 милиарда и аз ще се спра именно на е, тази част. Основните констатации на този доклад – който ще бъде представен по-подробно от Лина, според мен е, че амбицията на Европейския съюз, заложени в заключение от Тамперет, е да има справедливо отношение към законно пребиваващи лица, не спазена поради не спазването на международното и европейско а, ниво за защита правата на човека. Тези празноти водят до загуба на доходи и на данъчни постъпления, подкопава способността на Европейския съюз да привлича работници, които да попълват дефицита на пазара на труда. Това проучване включва само унези, които вече са тук. А отрицателното въздействие е много силно, дори само за тях. Сега, Колегата от комисията спомена няколко варианта. По-добре е спазване на съществуващите стандарти. Разши... Европейско законодателство, което да включи и други области. И може би трябва да започнем от начало, от бял лист. И сега, 20, зависимост от политическия вариант, можем да, можем да реализираме е, ползи, възлизащи на 22 милиарда годишно. Лина е, е, ще представи доклада по-подробно. Благодаря. Благодаря на комисията Либе за това, че поръча това проучване и за това, че го възложихте на нас. Проучването е, е резултат от е, съвместни действия. Той е има интердисциплинарен характер. В него участват специалисти по економика, право и социални науки. Цената на отказа от Европа. Подходът включва законови празноти и правни социална Така че според мен основният проблем е отказът от Европа. Не знам дали държавите членки са осъзнали, че са отминали времената на отделните национални политики. В случая или ще приложим общо европейско решение, или просто няма да има никакво решение. Съмнявам се, че държавите членки искат да поемат в момента по този път. Но трябва да се наложим за това заедно с всички заинтересовани страни. Барбара. Времето напредва. Докладчик в сянка съм по директивата за синята карта. Нека кажа за това, че според мен комисията прекалено оптимистично. Смята, че съветът е осъзнал добавената стойност на хармонизацията на законодателството за законната миграция. Поне това разбрах от превода. Според мен съветът в никакъв случай не е осъзнал каквото и да било и няма намерение да подсилим преработения вариант на директивата за синята карта. Към момента се прилага статуквото, а статуквото не функционира както трябва. И това става ясно от анализа на цената на отказа от Европа. Статуквото работи добре в момента само в една държава членка и тя е Германия. Ако статуквото функционираше както трябва, то комисията нямаше да излезе и с предложение за промени в регламента. Нека в заключение кажа, че всеки път, когато комисията твърди, че трябва да, че всичко зависи от гледната точка, от това дали гледаме на чашата като наполовина пълна или наполовина празна, много се притеснявам, тъй като обикновенно става дума за нещо сериозно, което не съм осъзнала. Благодаря, Барбара. Няма да имаме много време за отговорите, но някои опразват чашата, други пък казват, че чаша изобщо няма. А що се отнася до законната миграция, има много различни мерки. Аз самият работя по някой от тях и мога да кажа, че наистина има много високо ниво на разпокъсаност. Нуждаем се, например, от сезонен труд. Това е хибриден вид заетост и тук трябва да има закрила. Има също така и вътрешно корпоративни трансфери, Това също бе един похвален опит от страна на съвета и комисията. Но сега, дори когато се предлагат леки изменения, комисията и съветът реагират с нежелание. Така че съгласен съм с Барбара. Добри бяха първоначалните намерения на комисията, но като че ли, както каза и Биргит, хората не осъзнават, че Цената на отказа от Европа може да бъде много висока. Затова не бива да сме прекомерно оптимистично настроени. Предполагам, че комисията все още не се е отказала, но ще трябва да видим дали ще можем да продължим работа по време на следващия парламент. Не се знае какъв ще е неговият състав. Не е ясно дали ще е много лесна работата ни тогава, но поне вече сме поставили началото по време на този мандат. Благодаря ви още веднъж за участието. Благодаря и на колегите от службата на парламента за парламентарни изследвания. Okay. Uh, Преминаваме към точката за Евроюст. Моля колегите да заемат мястото си на трибуната. Um, Колеги, малко изоставаме от графика си, затова веднага преминаваме към точка 10 представяне на годишния доклад на Евроюст от председателя на Евроюст Ладислав Хамрам. Добре дошъл, Ладислав. За нас е удоволствие да приветстваме с добре дошъл представител на Евроюст. Вече сме провеждали на едно заседание с ваше участие. Европейският съюз е наясно какво е било постигнато до момента и какви са потребностите ви. Сега вие ще направите по-подробно представене, включително и за бюджета. Благодаря на колегите, които проявяват интерес към дейността на Евроюст. Нуждаем се от тази мрежа. Тя има нужда от по-голяма видимост, както за работата, така и за потребностите си. В годишния доклад са обхванати всички ваши важни дейности, включително и Европейската заповед за разследване. Нека припомня на колегите, че през месец декември бе прият новият регламент за Евроюст. Той, надявам се, ще влезе в сила в срок, така Евроюст ще получи повече възможности за действие. Ладислав, добре е дошъл. Давам ти думата, за да представиш годишния ви доклад. Уважаеми членове на Европейския парламент, госпожи и господа, уважаеми господин Мораес, благодаря ви за възможността да представим днес годишния доклад на Евроюст за 2018 година. За последен път представям този доклад на Комисията по граждански свободи и правосъдие в този състав. Така че нека се възползвам от възможността да ви благодаря за подкрепата по време на мандата ви. По време на мандата си показахте, че сте загрижени за сигурността в Европа, за европейските граждани, както и за нас правоохранителните и съдебните органи. Говоря в качеството си на прокурор. Прокурорите играят много важна роля в веригата на сигурността в Европейския съюз. Прокурорите се грижат за това извършилите престъпления да попаднат в затвора. На базата на силни доказателства те гарантират справедлив съдебен процес и спазват европейските ценности. Прокурорите са в основата на веригата за сигурност в Европейския съюз. Благодаря за подкрепата ви. Чрез нея вие ясно показахте, че сте загрижени за работата на прокурорите. Сега ще ви представя годишния ни доклад. В първата част от изложението си ще се спра върху три случая, а по-нататък ще се изкажа по някои от предизвикателствата, които ни предстоят в бъдеще. Това са предизвикателства както за Евроюз, така и за системата на наказателно правораздаване в Европейския съюз. Може би знаете за операция Полино. Тя е много конкретен пример за постигнат общоевропейски успех в борбата срещу трансграничната организирана престъпност. Тази операция бе подбрана като пример за това какво могат да постигнат отделни държави, когато работят заедно и биват подпомагани от европейски агенции, като Европол и Евроюст. Операцията започна през 2014. Случаят бе препратен на Евроюст от холандските компетентни органи. Те бяха установили случай на изпиране на пари в малки ресторанти и ресторанти за сладолет. Скоро установиха, че има връзка по този случай и с Германия и поискаха да се срещнат с колегите си в Германия, за да узнаят какво се прави там и какви доказателства, каква оперативна информация са налични във връзка с заподозрените лица по случая в Холандия. Бяха организирани няколко срещи бе установено, че има връзки с други държави, а именно Италия и Белгия. Затова и започна работа по случай, засягащ повече държави. Бе започната процедурата на ниво Евроюст. Трябваше да се намесят и други агенции. Благодарение на приноса на Европол и на държавите членки изготвихме аналитичен доклад. Така стана много по-ясно какъв е видът на престъпната дейност. Ставаше дума за внос на наркотици от Латинска Америка към пристанището в Ротердам. Тези наркотици от там нататък са се разпространявали най-вече в Германия, а приходите са били изпирани в Холандия. Ставаше дума за мафиотска мрежа, която работейки в много страни се надявала да не попадне в центъра на внимание на компетентните органи. И наистина всяка част от веригата като че ли на пръв поглед работеше сама за себе си. Не ставаше ясно веднага, че става дума за организирана престъпна мрежа. Така че за да съберат допустими доказателства, засегнатите страни сформираха съвместен екип за разследване разследване, който беше подпомогнат от Европол и Евроюст. Този екип изиска също така и финансова подкрепа. В рамките на 3 години този съвместен екип за разследване получи 180 000 евро от Европейския съюз. Какво предостави той в замяна на европейските данакоплаци. Постигна впечатляващи резултати. Бяха арестувани 84 заподозрени лица, бяха конфискувани престъпни облаги в размер от 2 милиона евро. Бе също така и зет кокаин на стойност почти 1 милиард евро. Това наистина бяха много впечатляващи резултати по ключовите показатели за изпълнение. Тези резултати показват, че никога не бива да подценяваме сравнително маловажни двустранни случаи, защото те могат да прераснат в много мащабни действия в които участват повече държави, от които да проистекат впечатляващи резултати. Това бе единият случай. Има и други случаи, по които трябва да се действа много бързо. Ще цитирам един такъв, свързан с експлоатация на деца. Бе започната процедурата през август 2018. Една шведка бе обвинена в системно сексуално насилие спрямо собствените й деца. Много скоро след това бе открит съответният материал, бяха открити записи в Швеция. Европол изиска съдействието на националните органи. Първо трябваше да се установи местонахождението на заподозряната. Едва след това можехме да издадем европейска заповед за арест в формата и на езиците, които се изискваха в случая. Така и подходихме, улеснихме изпълнението на Европейската заповед за арест, както и на Европейската заповед за разследване. Така можехме да, можахме да претърсим дума на заподозряната. В крайна сметка тя бе задържана благодарение и на участието на социалните служби. Те ни помогнаха като заведоха децата на сигурно място. И така в крайна сметка се възцари справедливостта. По този случай нямаше. Не бих ви дал пълна картина, извинете, ако не упомена и туризма. Знаем колко е важен туризмът за Европа и за европейските граждани извинете, тероризмът. Знаем колко голямо внимание се обръща на тази тема. Миналата година работихме по почти 200 случая, свързани с тероризъм. Един конкретен случай – по който не работихме през 2018 година, но който е много добър пример за ефективните и ефикасни действия от страна на правосъдието по заплахи, свързани с сигурността. Едва преди седмица и половина Евроюст предостави подкрепа на белгийските и унгарските компетентни органи. Може би знаете, че един сирийски гражданин бе арестуван в Унгария това лице бе заподозряно в активното участие в убийството на 20 души. Компетентните органи се свързаха с нас, с Евроюст и ние се погрижихме за това да се предостави по правилния начин информация на компетентните органи. На базата на тази информация заподозреният бе арестуван и хвърлен в затвора. В момента се работи по процедурата за екстрадиция. В същия ден работихме и по други случаи, свързани с тероризъм. Ставаше дума за нападения в Мали, Буркина Фасо и брега на Слоновата кост, при които са загинали 74 души и много други са били ранени. Опоменавам този случай, тъй като, що се отнася до тероризма, има известна промяна, има преход от двустранни и международни действия към акции, включващи множество държави. Все повече държави участват в разследванията, като все по-важна роля се пада на трети страни. Затова трябва да сме готови за сътрудничество и с държави извън Европейския съюз. Поради това се опитваме да установим надежно партньорство с определени региони. В случая ви цитирах страни от Западна Африка. Обменът на информация и обменът на доказателства става все по-важен, когато се работи по случаи свързани с тероризма. Затова и Евроюст подкрепя инициативата на седем държави членки за установяването на Европейски съдебен регистр за борбата срещу тероризма. Това ще бъде регистър към Евроюст и с негова помощ ще можем по-бързо да установяваме връзки между отделни случаи. Това бе по въпроса за работата ни по отделни случаи. Сега ще се спра по-подробно върху бъдещите предизвикателства. Три са те. Първо, цифровизацията и технологиите, сътрудничеството с трети страни и борба за запазването на настоящото ниво на услуги, които предоставя Евроюз на държавите членки. Действително, цифровизацията започва да се превръща в проблем. Все повече се цифровизира светът, но въпреки това, немалко прокурори работят е, изолирано от останалите, тъй като по националните системи няма възможност за споделяне на информация с партньори в чужбина. Това е и причината, поради която Евроюст предлага по-различно виждане на другите заинтересовани страни. Миналата година излязохме с нова стратегия, тъй нареченото цифрово правосъдие. Защо? В момента Евроюст получава информация в различни формати, по различни канали и на различни езици. Поради това данните които са вече налични в националните системи, трябва да се внасят отново на ръка. Информацията трябва да бъде също така преведена. И двете страни трябва да полагат големи усилия, за да спазват задължения, вменени им по закон. Държавите членки посрещнаха много ентусиазирано тази инициатива на Евроюст. С удоволствие ще продължим работа с Европейската комисия по анализа им. Да се надяваме, че в близко бъдеще ще има осезаеми резултати. Опоменах необходимостта от сътрудничество с трети страни по случаи свързани с тероризъм. Такова сътрудничество е необходимо не само по отношение на тероризма, престъпността е въпрос в световен мащаб и изисква и действия в световен мащаб. Какво ни говори статистиката? В Евроюст се образуват все повече процедури по отношение на трети страни. Миналата година имаше 1300 подобни случая, засягащи държави извън Европейския съюз. За да се улесни сътрудничеството с трети страни, ще трябва да поставим акцента върху Близкия изток и Северна Африка, Западните Балкани и региона на Латинска Америка. Последното предизвикателство ресурсите и финансирането за в бъдеще за нашите предизвикателство да запазим настоящото ниво на услуги, които предоставяме. Миналата година бяха образувани 3300 процедури на ниво Евроюст. Ставаше дума за доброволно насочване на случай от страна на държавите членки към Евроюст. Това съответства на увеличение с 22% по още 3300 случая се работи от преди. Става дума за неприключили процедури. Това означава, че подпомагаме държавите членки по над 6500 случая. Правим това в условията на сравнително скромен бюджет от 38,6 милиона Мога само да цитирам неодавнашния ви доклад за следващата многогодишна финансова рамка МФР, в който заявявате, че трябва да се постави акцента върху действия, от които проистича възможно най-висока добавена стойност, като се използват ключови показатели за резултати. Мисля, че ние ще постигаме все по-добри резултати в това отношение. Няколко думи за бъдещите ни перспективи за финансиране. Виждате графиката на екрана. Работим в условия на финансови ограничения. Това е особено тревожно, тъй като други правоохранителни агенции на Европейския съюз получават много по-голям бюджет. Последващата МФР, бюджетът на Европол, например, ще бъде увеличен с 33%. Мога да ви цитирам и други примери, но няма да го направя. Те са на страница 37 от годишния ни доклад. Защо упоменавам това? Основният фактор за успеха, който постигаме в областта на съдебното сътрудничество е взаимодействието. Това е вълшебната думичка взаимодействие. Много е важно наистина взаимодействието. Опасяваме се, че ако се подсили полицейското сътрудничество, но се пренебрегне съдебното такова, ще се стигне до застой в работата на ниво съдебна власт. От това може да има много съществени последици. С, с това ще приключа. Нека накрая отправя към вас една покана. Евроюст организира дни на отворените врати за всички, които ще се кандидатират за следващ мандат в парламента този ден на отворените врати ще се състои на 2 май. Всички онези, които искат да се запознаят по-отблизо с дейността ни и са кандидати за следващия Европейски парламент, могат да ни посетят на 2 май. Уважаеми колеги, ще дам думата само на трима колеги, ако не възразявате. Добре, ще дам думата на повече хора, но всеки ще говори само по една минута. Възможно ли? Да, до някъде, защото очакваме комисаря да дойде, а имаме наистина един милион въпроси, тъй като това е последната ни среща с господин Хамаран. И така. Добре, по една минута, Анна, заповядайте. Благодаря, господин председател, за вашия доклад. Изцяло подкрепям ролята на Евроюст. Обедена съм, че Евроюст дава огромен принос и особено предвид борбата с организираната престъпност, транснационалната престъпност, престъпността, която наистина присъства в нашите общества и много често дори обхваща и правителствата и то по един изключително тежък начин – Разбира се, имам предвид и тероризма. Искам да ви попитам, каква е ролята на Евроюст по защита на лицата, подаващи сигнали за нередностите. Скоро време в парламент ще гласуваме за проектодирективата защита на такива лица. И искам да говоря за господин Пинто, който е бил арестуван в Португалия, който се занимаваше с важни функции в една мафиозка организация, свързана с футбола и с най-високи политически нива. Председателят прекъсва оратора. Искам да спрета на този конкретен, защото в моята държава Португалия има много въпроси за ролята. Председателят, е, нашия гост е, е разбрал. Моля да бъдете кратки. Имаме един милион въпроси. Очакваме всеки момент да влезе и комисарят, комисар Аврамополос. Заповядайте, Натали. Благодаря. И аз искам да благодаря на председателя Хамран за доклада. Аз съм категоричен поддръжник на агенцията. Тя е много необходима в свят, в който в, тъй като нейните разследвания са все повече трансгранични. Евроюст има добавена стойност в областта на съдебното сътрудничество и имам набързо три въпроса. Говорим за борбата срещу тероризма. Това е, е, е изключително важен елемент в е, доклада. В Комисията за борба срещу тероризма ние зададахме въпроса, въпроса за това, че, агенци... за това, че трябва да има задължително сътрудничество между Евроюст и Европол, за да бъдат идентифицирани и залавяни извършителите на престъпници. Има меморандум между Европол и Евроюст. Аз е, го приветствам. Е, и аз искам да попитам какви са следващите етапи на сътрудничеството, как е, ще обменяте информация. Говорихте за предизвикателството на цифровизацията и за това, че понякога се работи отделно и има ли системно сътрудничество и накрая Европ... с... С... създава се Европейска прокуратура и как точно ще се осъществи сътрудничеството с нея и по реформата на Евроюст. Аз бях докладчик. Докъде сме стигнали, докъде е, сме стигнали с изпълнението? Катерина Киничи, след това е, Мари Кристин Вържа, с което ще приключим. Благодаря е, господин председател и аз благодаря на председателя Хамран. Като италиански магистрат винаги съм вярвала в съдебното сътрудничество и обмяна, обмена на информация в тази мрежи. Тя е много важна, за да се борим срещу престъпността. Винаги, винаги съм била убеден поддръжник на Евроюст. Въпросите ми са много, но аз ще се спра само на два. Първо, вие говорихте за сътрудничество съществуването на мрежа на организирана престъпност. Казвате, че това е, е мафиотска мрежа. В сегашното законодателство смятате ли, че има достатъчни инструменти, за да се борим срещу организираната престъпност или имайки разликата в съдебните системи, можем ли да направим стъпка напред, като да създадем някаква нова мрежа за борба срещу тези мрежи. В, също така 180 държави членуват в системата в Палермо с оглед на необходимостта за засилване на сътрудничеството с трети страни. Конвенцията от Палермо е, Европейския съюз е, като, присъеди, като присъединяваща се страна може да бъде е, полезен може да бъде полезен ход и накрая трябва не е направено малко, но а, трябва да се направи още за трафика на мигрантите, т.е. борбата срещу трафика на мигранти. Аз мисля, че трябва да се направи много повече и бих искала да чуя вашето мнение. Благодаря ви за присъствието и за чудесната работа, която върши Евроюст за, в борбата срещу организираната престъпност. Ма, а, Мари Вержия. Оставете ме да говоря, господин председател, ще се опитам да бъда кратка. Евроюст си сътрудничи в рамките на международното съдебно сътрудничество. Ние се отнасяме с малко недоверие с оглед на страните, с които се осъществява това международно съдебно сътрудничество. За това на страница 30 на доклада прочетах с изненада, че Евроюз си сътрудничи с Либия. Единствената страна центирана в доклада в Средиземноморския район. Всички знаем, че няма съдебна система в тази страна и в какво се състои сътрудничеството между Евроюст и Либия – и в какво се състои в какво ще състоят случаите, по които работи Евроюст а, с Либия а, в контекста на борбата срещу трафика на хора. Всичко това ме очудва а, с оглед на всичко това, което знаем за Либия. Ако отговорите не ни удовлетворяват, е, бих помолила господин председател е, да получим писмени отговори, тъй като въпросът ми се струва за... Е, въпрос ми струва много сложен. И... И ще ви помоля накратко да отговорите и в писмена форма да изпратите онези отговори, на които, за които нямахте време. Много ви благодаря за вашите въпроси и за вашия интерес. По първия въпрос защитата на лицата, подаващи сигнали за нередности и случая с Руи Пинто. Тук Евроюст подпомага държавите членки и защитата на лицата, подаващи нередности, е политически и съдебен въпрос за това. Националните парламенти трябва да регламентират условията за защита на унези, които сигнализират за нередности. По случая с Руи Пинто, да, наистина в друг случай той е сигнализирал за нередности, но той е бил предаден от Унгария в Португалия по друг случай, не по делото, по което той е сътрудничал с полицейските и съдебни органи. По втория въпрос, ролята на Европол и бъдещето на сътрудничеството между Евроюст, Европол, Европейската прокуратура и обмена на информация. Да, целта е да има системен обмен на оперативна информация между Европол, Европейската прокуратура и другите агенции. Това вече е законово установено изискване, което се съдържа в редица законодателства. Това е нещо, за което знаете, като, например, откриване на съответствие в различни бази данни. И този подход обаче и достъпа до базите данни с цел на съответствие също има своята цена. Разбира се, тук отговаряме на законово установените изисквания по случая Полино. Да, наистина необходимо е да има хармонизирано законодателство и мисля, че в тази конкретна сфера постигнахме много, що се отнася до хармонизацията. Има съгласие в държавите членки, че вместо средоточаване върху разработване на законодателството, трябва акцент да се постави върху обмена на информация, така че това е последващата стъпка. Незаконната миграция, какво правим в тази сфера? подпомагаме държавите членки винаги, когато сме помолени за това. Това може да бъде свързано с обмен на оперативна информация или координирана информацията или просто обмен на доказателства. Така че това е нашата роля. Не можем да повлияем върху броя случаите, които получаваме. И накрая Последният въпрос, свързан с сътрудничеството с Либия и какво е нашето сътрудничество. Да, това сътрудничество е и стратегическо, и оперативно. Получаваме многократни молби да бъдат включени компетентни органи в Либия към разкриването на конкретни случаи. Изграждаме едно здраво партньорство, затова подкрепяме програмата за правосъдие в рамките на Евромета. Знаете, че в Либия е много голям проблем да се основи подходящия орган, с който да сътрудничим. Много ви благодаря за това, че ни дадохте възможност. Благодаря ви, господин председател. Мари Кристин, нямаме време. И беше вече договорено, че ще получим всички отговори в писмена форма. Много ви благодаря. Отбелязахме си проблема с бюджета и много ви благодаря за вашето изложение. Дали искате да седнете по-близо, господин комисар? Теоретично, не политически. Да, ще ви оставя време. А, колеги, Както обикновено закъснявам, 11.30 няма да казвам никакви уводни думи, само искам да кажа, че това е последния път, когато комисарът среща с нашата комисия до края на този мандат. Разбира се. Това не означава, че може да си казвате всичко, което ви хрумне. Искам да ви помисля, сериозно да обмислите какво точно ще зададете като сериозни въпроси на този заключителен етап. Честно казвам, тези 5 години изглеждат за мен като 25 години. Не знам за вас, господин комисар, 100 години. Какво е вашето усещане? Може би, ако бяхме в комисията по селскостопанство, може би съотношение ще, ще бъде 2 или 4 години, но аз мисля, че им чувство 25 години. Вече забравих за времето. На мен да ми струва, че е било сякаш вчера. Да, това е вашата гледна точка, казва председателят. Моята гледна точка все едно съм работил четвърт век. Не мога да си представя, че са били само 5 години в нашия мандат, предвид цялата интензивност на работата. Така че давам ви сега думата, господин комисар, да кажете това, което искате по време на вашата последна среща, нашата комисия преди края на мандата. Искам, разбира се, да благодаря и вас, и вашия екип, всички, с които работим, просто ако не ни стигне за това времето в края. Така че разбирам. Вие сте живели по-дълго от мен. Поне усещането е такова, отговаря председателя. Да, благодаря ви, Клод, благодаря. Скъпи Клод, уважаеми господин председател. Почитаеми депутати в Европейския парламент, скъпи колеги, много се радвам, че съм тук сред вас отново. Наистина искам да се възползвам от тази възможност, за да обсъдя с вас още веднъж преди европейските избори важни въпроси. Ви благодаря за поканата. Преди почти 5 години, както каза Клод, на 30 септември 2014 проведохме първият ни обмен мнения и това не беше просто обмен на мнения. Аз а, усетих, че имам пред себе си един реален пример и искам да изразя моята благодарност към вас за вашето доверие, нещо, което е най-важното в нашите взаимоотношения. Благодаря ви за вашето доверие още тогава при изслушването за потвърждаване на моята кандидатура, но и доверието ви през всички тези години – Благодарение на силното ни сътрудничество постигнахме много в сферата на сигурността и миграцията, въпреки че се сблъсквахме с огромни предизвикателства, нещо за което знаем. Безпредседентна миграционна вълна и поредица от терористични нападения. Не беше лесно и не винаги бяхме съгласни по всички въпроси – през 2014 година разбрах, че комисията Либе е най-сложната в Европейския парламент. По определен начин това е така, защото вие сте комисия, която се занимава с въпросите, които в момента, както виждаме, са основни в дебата преди европейските избори. Сигурността и миграция са теми, които по дефиниция са политически теми, които държавите членки от много време смятат, че изискват национално решение. Обаче Европейският парламент никога не е разглеждал нещата в изолация и винаги е застъпал идеята за всеобхватни европейски стратегии. Да, комисията либо е взискателна и има всички основания за това. За това винаги съм усещал вашата подкрепа при разработването на подобен вид стратегическа всеобхватна политика и стратегическия подход на парламента винаги е бил за мен вдъхновен. Искам да ви благодаря и за вашата дейност, която допринесе за финализиране на важни законодателни досиета в рекордни срокове. И много често работата се е водила успоредно. Например, миналата седмица само за 7 месеца успяхме да укрепим с допълнителни 10 души персонал на Европейската служба за гранична и брегова охрана и да гарантираме това, че държавите членки изпълняват своите ангажименти. Искам да благодаря цялата комисия Либе, най-вече Роберта Мецола, нейния екип и докладчиците Сянка за усилията положени за постига на този резултат. Очаквам гласуването ви този след обед да потвърди постигнатия компромис. Днес можем да кажем, че имаме постижения и сме формулирали политика за предстоящите години и в сферата на миграцията и в сферата на сигурността. Но нека да сме наясно. Предстоите първа да се извърши много дейност, по-специално да бъдат изпълнени всички законодателни текстове, които са били прияти. Ние поставим акцента върху намирането на най-добрите устойчиви решения възоснова на солидарността и отговорността, които са в същината на нашите европейски ценности. И вие сте основния защитник на тези принципи и ценности. Предлагаме несъбавни мерки и дългосрочни решения за по-добро управление на миграцията във всичките аспекти, както вътрешни, така и външни, с една конкретна цел – бързо и реално да реагираме на кризата. Нашият балансиран и всеобхватен подход обхваща всички аспекти на миграцията. Спасяване на човешкия живот. Над 700 000 души са били спасени в Средиземно море от 2015 година. Под помагане на държавите, които имат външна граница, е, чиято граница е външна граница на Съюза, например Италия, Испания, Кипър, Малта, България, подпомагаме и ги с финансова и оперативна помощ на място и завършване на презаселването и преместването. Над 4000 души са били преместени от Гърция и Италия и над 50 души са били презаселени от и са намерили нов дом в Европейския съюз от 2015 година. Намаляването на стимулите за незаконна миграция, като укрепваме нашата външна и вътрешна политика и също чрез разбиване на мрежи за контрабанда на хора. Укрепване и модернизиране управлението на нашите граници, като гарантираме това, че добросъвестните пътници, получават необходимите улеснения и разбира се, създаваме една силна политика в областта на обежището и миграцията. Нещо, към което ще се върна малко по-късно. Мога да кажа, че сме на прав път. Днес броят на незаконно пристигащите вече е под нивата преди кризата. През 2018 година 150 хиляди са били разкритите незаконни пристигания на външните граници на Европейския съюз. Това е най-низкото ниво за 5 години. С 90% по-низко е това ниво от нивото през 2015 година. Намаляващата тенденция на такива пристигания продължава и през 2019 година. Наблюдаваме значително намаляване на миграционните потоци, особено по Южно-Средиземноморския регион. Европейския съюз подпомага чрез механизма за финансиране на дейността с бежанците в Турция този процес. Това е резултат съвместни действия между европейските държави членки, Европейския парламент и Европейската комисия. Важен елемент в нашата миграционна политика е засилване на законните начини за да бъде обесърчено, за да бъде направено по-малко по привлекателно, извинете, използване на незаконните маршрути и начини и също да се засили законната миграция, с което да се отговори на демографския проблем. За съжаление, блокиране процеса с директивата за синята карта. Искам да благодаря на Клод за неговите усилия Европейската комисия искаше да предложи една привлекателна схема, която да повиши конкурентоспособността на европейската економика. Надявам се, че следващия парламент ще запази същото ниво на амбиции, що се отнася до законната миграция. Вие знаете за пригодността на законодателството в областта на законната миграция. Току-що изслушахте представене за това и знаете, че се стреми законодателство да отговаря на целите. Разбира се, има какво ще се направи. Трябва да подобрим защитата на правата и да подобрим условията на всички онези, които идват в Европа, за да следват или по семейни причини. Това е в интерес на всички нас. Съществен елемент на нашата политика е също така взаимодействие на международно ниво. Много се радвам, че има пилотни проекти за привличане работна сила с ключови държави партньори и те вече се изпълняват. Това се допълва от рамката за партньорство в областта на иммиграцията, което е неотменна част от нашите взаимоотношения с партньорските държави. Искам да спра на едно от най-важните досиета. Целта е да има корена промяна, що се отнася до миграцията в бъдеще. И това е създаването на една обща европейска система в областта на обежища. Първо искам да поздравя парламента за позицията по всички досията, които са част от тази всеобхватна реформа и за вашата воля да водите диалог с съвета, да водите преговори по всички наши предложения, за да се гарантира това, че Европейския съюз има система в областта на убежището, която да отговаря на бъдещите предизвикателства. Знам, че заедно съжаляваме, но и заедно сме изпълнени по решимост по този въпрос. Има нужда от допълнителен политически тласък, за да се постигне реален напредък. Тази реформа ще продължи да бъде сред моите приоритети до края на моя мандат. Ще продължа да работя с държавите членки, за да се постигне напредък през последващите месеци, за да може да продължи дейността със следващия парламент. Като част от тази всеоплатна политика също така изразявам съжаление, че не успяхме да започнем тристранните преговори по директивата преди изборите. Искахме да започнем да действаме колкото се може по-рано, за да възпрем незаконната миграция и да изкореним първопричините за нея. Но също така е много важно да се гарантира връщането на незаконно пребиваващи на територията на Европейския съюз граждани на трети държави. Затова толкова е важна директивата по връщането. И нашите граждани подкрепят тази законодателна идея. Сега по визите. Благодаря ви за наскоро постигнато съгласие по визовия кодекс. Докладчика господин Агилара и неговия екип докладчици в сянка. Визовата ни политика също така подпомага и контактите между хората. Например, гражданите на Грузия и Украина вече могат да пътуват без визи до шенгенското пространство. По този начин се укрепват връзките между гражданите. За мен лично е изключително важно да запазим шенгенското пространство. Както нееднократно сме казвали, Шенген е едно от най-големите постижения на Европейския съюз и това трябва да бъде необратимо. Трябва да имаме ясни правила за държавите членки, що се отнася до контрола по вътрешните граници. Трябва да продължим да работим в тази посока. И аз съм убеден, че госпожа Файон също така е убедена в това. През 2014 по време на изслушването ми аз ви помолих да обмислите укрепването на капацитета за охрана на нашите външни граници. Това е част от нашата дейност. И ще повторя отново. Европа никога няма да бъде крепост, но трябва да знаем кой прекусява нашите граници. Нашите външни граници са връзка между цялостната ни дейност във всички аспекти на миграцията и сигурността. И сега, благодарение на тази дейност, всички лица на външните граници подлежат на проверки с използване на напреднали информационни системи, като Шенгенската информационна система, системата ETIAS и системата за влизане и излизане. Вие изиграхте ключова роля при вземането на тези исторически решения. Оперативната съвместимост, която позволява да се обвържат в едно цяло всички елементи, е от решаващо значение. Разбиването на изолираността в работата, е нещо, което успяхме да постигнем благодарение на вашето сътрудничество по работата по това досие. Благодаря на господин Ленев и господин Мелон, на докладчиците им в сянка за това предотвратяване на радикализацията и борбата срещу тероризма и офлайн, и онлайн винаги е било изключително важна задача. За това ние предложихме законодателство, за бързо премахване на терористично съдържание онлайн. Скорошните събития показаха колко е важен този въпрос и как той трябва да бъде уреден чрез подходяща правна уредба. Много жалко, че този, това досие не беше финализирано преди избори. Това е пропусната благоприятна възможност. Е, няма да споменавам всички законодателни актове, свързани с тежката престъпност и тероризъм, включително прането на пари, наркотиците. Списъкът не е изчерпателен. Ние всички знаем това. Но искам да се възползвам от възможността и да ви информирам, че постигнахме предварително съгласие по преговорите за регистрационните данни с Канада в съответствие с решението на Съда на Европейския съюз. Своевременно ще ви информирам и за подробностите. И последно по място, но не и по значение. Финансирането. Комисията предложи да се увеличи дългосрочното финансиране за следващия програмен период 2021-2027 година по дейности, свързани с обежището, сигурността и охраната на границите. Това отразява амбициозните цели на Либе и е необходимо тези цели да бъдат подплатени с необходимото финансиране. Обеден съм, че следващия парламент ще поддържа същото високо ниво на своите цели и амбиции. Уважаеми колеги, това са някои от нашите конкретни действия и постижения през последните 5 години. Искам да благодаря на всички вас за вашия личен ангажимент, за вашата решимост, уменията за преговори, за всичките ви усилия. Иска да Бих искал да спомена всички докладчици, но първо, вие сте много, а второ, докладчиците не са единствените, благодарение на което е извършена такава огромна по обем работа много е важна работата на екипите на докладчиците в сянка, на всички вас, членове на тази взискателна комисия, които внасяха изменения, гласуваха и обсъждаха тези досиета. Разбира се, също така това се дължи и на вашите политически съветници, сътрудници, секретарията на комисията. Ли? искам да благодаря и на тях също. Те са абсолютно необходими за всичките постигнати успехи. Скъпи приятели, аз съм изпълнен с решимост, че вие също искате да се финализира работата по досиетата, които все още се обсъждат. Обеден съм, че много от вас ще се върнат след изборите и с нетърпение очаквам продължаването и финализирането на съвместната ни дейност заедно. Много съжалявам, че някои от вас се решиха да не се връщат. Вашият опит е безценен и съм убеден, че вие ще го използвате за благото на нашия общ дом Европа. Убеден съм, че с много от вас те първа ще се срещаме още много пъти. И нещо важно за мен лично. Казвам го съвсем искрено. Искам да изразя моята благодарност на председателя на вашата комисия, господин Клод Морайс. За мен беше чест и късмет да работя с такъв председател на комисията. <laughs> Председателят, моля, не развалите моята репутация. Клод, вие сте един от най-великите европейски държавници. Ангажиран, ефикасен и опитен законодател. Когато ще се случи Брекзит, Европа наистина ще съжалява за това, че вие няма да сте сред нас в парламента, в комисията. Лично аз ще съжалявам. защото работихме с вас по един много ефикасен и открит, честен начин. Много благодаря на вашата комисия и благодаря на вас, Клота, за вашата подкрепа и за вашата дружба. Благодаря ви за вниманието. You can clap, I was mentioned. Аз е, искам да кажа, че наистина седмицата беше много тежка и Брекзит все още не е факт. Така че може би аз ще бъда един от тези депутати, които ще се върнат. Е, разбира се, не мога да реша вместо една държава, която е в пълно безреди, в пълен хаос. Но човек никога не знае. Много ви благодаря. И преди да преминем към всичките фронтове, по които работихме през последните пет години. Вие споменахте докладчиците в сянка. Вие просто виждате колко са изтощени сътрудниците и докладчици, докладчици сянка и сътрудниците, секретарията много често са абсолютно изтощени просто защото наистина има огромен обем на работа, обем работа, по който работи тази комисия. Нито една друга комисия не работи така. След Лисабонския договор имаме безпредседентен обем законодателство и хората работят много, особено и на заседанието с Комисия по бюджета ние участвахме толкова активни и наистина, както ви казахте, ние работим по всички важни въпроси за Европейския съюз, член 7, сигурността. Всичко това наистина е много изтощително за депутатите, за техните сътрудници, за секретарията, за всички нас. Така че преди хората да започнат да говорят за конкретните досиета и за посоката, в която вървим, искам да кажа, че наистина това е една необичайна, прекрасна комисия. Вие говорихте за досиетата и наистина в съвета само критикуват досията. Нека хората, които дори не успяха да изпълнят историческото досие на тази комисия, досието свързано с регистрационните данни на пътниците и хора, които успяват да свършат толкова много работа, дори в обедната почивка. Един от нашите политически съветници дори припадна вчера, толкова беше изтощен. И мисля, че наистина по това можем да съгласим. Вие извършихте прекрасна дейност през тези пет години. Наистина нашата комисия също и така. Сега вече започваме ужасните въпроси. Разбира се, Става дума за политика и всеки има своята позиция. Започваме с координатори. Аз съм и Моника Холмайер замества Роберта Мецола, след това е Биргита и другите. Ще помоля всички да са кратки. Извинете, аз сами говорих много. Госпожа Холмайер, уважаеми господин председател, уважаеми колеги, ще се опитам да съм кратка. Първо, сърдечно благодаря на господин комисаря за неизменната му готовност да разговаря с нашата комисия. Благодаря му също така за проявената от него смелост в трудни моменти. Бяхте достатъчно смел, работихте с екипа си и по сложни досиета в времена, когато се разпространява тероризмът и тежката организация организирана престъпност и се наблюдават явления в световен мащаб като миграцията. Не е лесно за много кратки срокове от време да се работи по досиета, по които не е постигнато нищо в продължение на 25 години по някой има още какво да се направи. Пакетът за обежището, например, е много тежко досие, по което има много разногласия между държавите членки. Надявам се по време на следващия мандат да постигнем някакъв напредък по него, да има известно съгласие между държавите членки. Аз поне все още се надявам. Два конкретни въпроса. Първият се отнася до новото решение взето за Фронтекс – Фронтекс ще бъде натоварен с повече функции в бъдеще. Ще се увеличи и броят на служителите му. Става дума за до 10 000 служители. И това означава, че ще трябва изцяло да се промени и структурата на агенцията. Има разлика между 500-600 служители – и брой служители, който е толкова висок, че е доста необичайен, като се има предвид структурата на агенцията. Обикновено агенциите не разполагат с структура пригодена за толкова голям брой персонал. Та каква ще бъде административната структура на Фронтекс в бъдеще? Вторият ми въпрос. Провали се досието за вътрешните граници или по-точно ще се провали, тъй като не бе постигнато съгласие по време на триалога. Във връзка с това искам да знам дали в бъдеще не е по-добре държавите членки да прилагат гъвкави действия в краткосрочен план, без да се поставят толкова строги изисквания. В крайна сметка трябва да се прави оценка на рисковете, трябва да се управляват рисковете. Ако по вътрешните граници има риск от тежка престъпност, то проверките там за мен са равносилни на проверки на територията на отделни страни. Трябва да може да се борим като нещо съвсем естествено срещу тежката престъпност по границите. За нас това трябва да е нещо съвсем естествено. Не бива да се налагат ограничения. Какво смята да предприеме комисията? Everyone, Много ви моля по две минути за всички. Днеска всички са се записали за изказване. Биргит. Няма да е лесно. Сега, е, комисарят използва няколко израза. Той каза, искаме да помогнем на държавите членки да приемат мигрантите по най-добрия начин. Държавите членки не приемат мигранти. I would, аз бих била щастлива, ако те приемат, че миграцията е проблем и че хората идват в страните им и искат помощ а, аз не, не, не знам къде отиват парите. В Унгария, България, а, отблъскванията в Мелия и други места. Какво правим? Разбирам, че някои страни извън Европа са в трудности, но те са в трудност, защото държавите членки не искат да приемат мигранти и нека да видим къде е истинският проблем. По синята карта преместването и преселването не съм оптимистична. Държавите членки бързо взимат решение, когато става дума за сигурност и тероризъм, но по други въпроси просто не могат да вземат решение. И а, преди да дойдете, ние говорихме по друго, обсъждахме друго досие и казахме, че не, че не приемането на европейски подход в областта на миграцията, убежището е проблем, защото никой извън Европейския съюз, може би никой вътре в Европейския съюз, разбира различните възможности или липсата на, на възможности за а, законен достъп до Европейския съюз. Сега споразумението Европейски съюз Турция. Това не беше направено с Европейския парламент. Това е споразумение с държавите членки. То не функционира. Ако в бъдеще искаме да даваме европейски средства, а, решението трябва да се обсъди във всички институции или пък държавите членки да го направят самостоятелно и да поемат а, сами разноските и отговорността ако не се постигнат очакваните резултати. Да, много работа свършихме, но много работа не можахме да свършим Мога само да се надявам, че държавите членки разбират, че ние сме изправени пред трудна ситуация. И ако Европейския съюз иска да играе роля в света, в бъдещето, ще имаме нужда от повече Европа, повече общи правила във всички области и се надявам само, че през лятната вакансия държавите членки най-сетне ще разберат това. Natalie Griesbeck for Audi. Well, she's gone. Um, Judith Sargentini. Oh, sorry. Uh, Натали Гризбек. А, Хелга Стиганс, не ява, извинявайте, не ви видях. Благодаря, госпи... господин председател, господин комисар. През 2012 година Европейския съюз е излезе с решение е, във връзка и обяви, че колективните експулсирания са незаконни. И връщането на мигрантите в последната транзитна страна е онова, което се случва. Е, Италия твърди, че защитава външните си граници, изключва споразумение с е, Либия. Говорим за политика, за европейска политика на отворените врати вие има, а, има финансови стимули а, за трафика на хора. Това е изключително доходоносна дейност. А, нас ни изнудват Франтекс работи по връщанията и наличието на ясна гранична политика е нещо, което не съществува. Някога инструктирали ли сте службите си да анализират връщанията в морето? Какво направихте на практика? Е, за да се е, избегнат отрицателните страни на съдебното решение с оглед е, на това, че има масово незаконно преминаване на граници. Бих искала да чуя обосновката на неодавнашните предложения на комисията. Юдит Саргентини. Благодаря, господин председател. Благодаря на комисаря Аврамополос за отвореността му и благодарностите му. И това последно, тази последна среща е страна. Съгласна съм с Клод Морайс, че имаме чувство, че работим от 25 години. Но оценката ми за последните 5 години е по-различна. Аз не смятам, че е, успяхме да се справим с миграционната криза. Всъщност това е повече е, криза на управлението. Информацията, която получихме за проверката за пригодност за миграцията, води до заключението, че сме пригодни и няма нужда да приемаме допълнително законодателство за допускане на трудова миграция в Европейския съюз. Ако това е така, съм разочарована. Ако това са доводите за директивата за връщания, по която аз съм докладчик, можех да кажа, нека въобще не говорим, защото нямаше нужда да се преработи директивата за връщанията. Тя трябва просто да се изпълнява от държавите членки Проверката за пригодност не може да каже, че всичко е пригодно. Държавите членки имат нужда от ново законодателство, за да допускат за да допускат ниско квалифицирани служители. Вие казахте, че има споразумение по резервационните данни за пътниците с Канада, което да съответства на е, съдебното решение. Бихте ли казали нещо по-подробно? Последният ми въпрос е следният. Видяхме писмото на генералния секретар директор на главна дирекция вътрешни работи, бихме ли, бихме ли могли да получим писмото от Frontex до генерална дирекция вътрешни работи? В това писмо става дума за сътрудничеството между Frontex и Центъра за спасяване на бедстващи в морето в Либия зададах вчера този въпрос и отговор от директора на Фронтекс беше, че ако самолет на Frontex види кораб изпаднал в беда, ще информира центровете, в това число и Либия. И той каза също така, че няма официално сътрудничество между либийските власти и Frontex. Но ако предоставяме информация за кораби в беда на Либия. Това е сътрудничество. Ние знаем какво се случва с хората, които биват връщани в Либия. Бихте ли ми казали как стоят нещата? Защото сега Средиземно море се изпразна, тъй като София приключи. Ако аз бях търговски кораб, ще ми, ще, ще ми бъде много приятно да ме оставят сам, особено с наближаващото лято. по писмо, по въпроса за писмото. Много колеги искаха да го повдигнат. Е, споразумението за резервационни данни на пътниците с Канада е, е ще бъде тема на е, заседание в края на април. Корнелия Ернст. Благодаря ви, господин комисар. Благодаря, Клод. Добре е, че разговаряме помежду си. Редовно провеждахме и устоявахме на такива срещи, дори когато имаше разногласия помежду ни. Добре е, че нашата комисия е трудна комисия. Трябва да си остане такава. Ако направим равносметка на изминалите 5 години, то трябва да кажем, че що се отнася до балансираната, хуманна политика по отношение на бежанците, Държавите членки се провалиха. Не бе постигнато нищо на практика. Да, постигнахме напредък във връзка с Фронтекс, Ще гласуваме по съответното предложение, но в рамките на изминалите 5 години, ако сравним този период с предходни периоди, никога не са загивали по външните граници на Европейския съюз повече хора. Трябва да признаем това. И то е нещо, което наистина ме тревожи. Не ми побира умът как успя Европейският съвет през изминалите две години да не предприеме нищо по толкова важния пакет за политиката по отношение на миграцията и убежището. Съветът постоянно отлага работата по този пакет. Все едно не го интересува. Но постигна съгласие за Фронтекс. Не е ясно и по отношение на Фронтекс как ще се финансира взетото от съвета решение. Не може да се работи по един въпрос, а по друг да не се прави нищо. Наистина не промявам защо не се постига никакъв напредък по пакета за обежището и защо не се преговаря с нас. Все пак Европейският парламент взе много положително решение за Дъблин. Дори бих казала, че това решение е историческо, като се има предвид, че наистина се постигна съгласие по пакета за Дъблин. Бих искала да кажете и няколко думи за Дъблин. Какъв е проблемът там? Още два кратки въпроса. Изключително тревожно е положението в горещите точки в вашата страна. Наистина е ужасяващо онова, което се случва там. Защо не се дава възможност на хората да се преместят от тези горещи точки в континенталната част? Островите са пренаселени, положението там е ужасяващо. Просто не издържам, когато гледам кадри от островет, островите. И затова мисля, че трябва наистина да се направи нещо, за да се подобри положението на хората там. Последният ми въпрос. Допустимо ли е, според вас да се насърчава престъпността в Средиземноморието? Искам отговор на този въпрос, тъй като той вълнува много хора. Питър really Благодаря, съжалявам, но трябва да си тръгна заседание на бюрото. Благодаря за присъствието, господин комисар. Благодаря ви за работата, която свършихте през последните пет години. Работихме много добре по няколко досиета. От друга гледна точка трябва да кажа, че съм сред онези депутати, които са разочаровани след последните пет години, защото свършихме много работа. Тук в парламента имам предвид за да решим редица проблеми в областта на миграцията и убежището, но съветът не свърши почти нищо. И трябва да кажем пределно ясно, че миграцията и убежището се превърнаха в политически въпроси в много държави членки. Те се опитват да извличат политически дивиденд от тези въпроси, а всъщност миграцията и убежището са, се използват за целите на сеене на омраза и за език на омразата. Това е изключително опасно. Е, въпросът ми е, комисията има ли планове е, да направи така, че държавите членки да търсят конструктивни решения, а не само е, да насаждат омраза и страх? Благодаря, Барбара Спинели. Благодаря, господин комисар, за тази последна наша среща. За мен тя е повод да изразя съмнения, които никога не бяха разсеяни за откровеността и последователността на комисията в областта на миграцията. Имам Предвид писмото, за което спомена преди мен, от директор Парскеви Мишу на Фабрис Леджери, изпълнителен директор на Frontex. Писмо, в което се легитимира пълното пълното взаимодействие с е, Либия, е, в което се говори за чудесната работа на либийската гранична охрана, за спасяването, за спасителните операции, които те извършват, за уместното използване на либийския персонал и засилване и укрепване на е, професионализма и капацитета им. Говорителят на комисията Наташа Берто каза, че Либия не е сигурна страна. И така, от една страна имаме това писмо, от друга страна имаме декларация на Наташа Берточе. Противоречие е, между двете позиции. Не е едно е също да се говори за сигурна страна и зона за спасително-издирвателни дейности. Но новата директива е изградена въз основа на затворени пристанища и то е отговорът е съставен възоснова на писмото на госпожа Мишу. Е, в смисъл, че връщането в Либия е легитимно и уместно. И това, което искам да попитаме следното. Как така в едно такова писмо, изпратено от комисията – няма нито една дума за условията, при които живеят мигрантите в лагерите. Знаете много добре какво имам предвид. ООН осъди тази ситуация през 2017 година, както и през март тази година. Второто, което бих искала да ви кажа е как е възможно една зона за е, спасителни издревателни дейности може да се счита за легитимна, ако Либия според вас не е сигурна страна. е После... Второ, Последният ми въпрос. Може ли, бихте ли публикували въпросите в писмото на господин Леджери до комисията. Писмо, в което се изразяват съмнения и в които госпожа Параскевия реши да отговори с дълго подробно писмо. Бих, искал да, е, бих искала да ви питам дали сте прочели писмото на госпожа Параскеви. Катерина Кинич има думата. Благодаря, Клод. Аз е, е, взимам думата предимно за да благодаря на комисаря за чудесната дейност и, и за факта, че никога не, е, не се е отказвал да разговаря с нашата комисия. Ние сме взискателни, но работим по много сложни и деликатни въпроси. За съжаление, те се оказаха драматично актуални. Аз бих искала да попитам. Но преди това искам да кажа, че съм разочарована от резултатите на голяма част от дейността по въпросите на миграцията. Оказа се, че има липса на солидарност между държавите членки и от тази гледна точка съм много озадачена относно онова, което ще последва в областта на работата по миграцията. Говорихте за споразумение, сътрудничество с трети страни. И моят въпрос е по какъв начин, възоснова на какви процедури може да се засилва сътрудничество с трети страни, за да се гарантира по-ефективно сътрудничество, но и за да се гарантира пълното и безусловно спазване на, права, на човешките права на мигрантите. И сега малко по-бързо въпрос, който знаете, че на който много държа, защитата на малолетните мигранти. Господин комисар, вие говорихте за положителния резултат от споразумението с Турция, но според различни данни хиляди малолетни лица живеят в недостойни и лоши условия там, където са приети. Моят конкретен въпрос как може комисията да подкрепя гръцките власти, след като най-уязвимите мигранти, именно малолетните, са изпратени в съоръжения, които не са пригодени за тях. И как може Европейския съюз да гарантира на страните от първи прием адекватен подкрепа, за да могат да реагират адекватно на пристигането на мигранти? И имам предвид онези политики, които могат да бъдат активирани, за да се подкрепят страните на първа линия. Благодаря. Ана Гомеш. Господин комисар, съжалявам. След 15 години напускам Европейския парламент и равносметката, която правя на последните години в тази област е доста мрачна. И бих искала комисията да изпълнява по-добре и по-активно ролята си на пазител на договорите и да държи сметка от държавите членки, които не спазват своите ангажименти. И това въжи особено за а, нечестивото смесване на миграцията а, и тероризма а, и престъпността. Аз виждам омразата и фанатизма, които се използват от държавите членки за да стигматизират мигрантите и търсещите обежища. И всъщност тук тук се, с това се руши демокрацията. Би ми се искало, господин комисар, малко по-активно да бяхте търсили отговорност от държавите членки. Нищо не ме потисна повече от това да чуя как представител на комисията, който каза, че по въпроса за криминализирането на неправителствените организации, че криминализирането трябва да се избягва. Това не е достойно за Европейската комисия. Господин Юрек. Благодаря, господин председател. Драги е, дами и господа, краят на мандата е възможност да се замислим и по сериозни въпроси и един от тези въпроси е каква е целта на миграционната политика. Понякога чуваме, че става дума за е, преодоляване на дефицита на работна ръка на пазара на труда ако подложим, ако включим тази политика по този принцип, бихме сбъркали, защото ние използваме мигрантите и когато използваме самия мигрант, самия, когато използваме самия пазар, би било цинично правителствата чисто и просто трябва да се погрижат поколенията да се възпроизвеждат и ако отворим всички граници, това би било посегателства срещу основните права, защото границите са също толкова естествени, както и къщите. Човек просто защитава личното си пространство. Отвореността е едно, а контрола върху личния живот е нещо съвършено различно. В тази комисия обаче чуваме, че миграцията е човешко право и следователно незаконната миграция е, е безсмислено понятие. Това е странно. Те, но, и тези, които стъпват тази теза, не могат да ни посочат каква трябва да бъде а, разумната политика. А, действително, Възможно е да има извънредни обстоятелства, но ние не можем да предизвикваме е, извънредни обстоятелства, защото извънредните обстоятелства са форс-мажор. Те, трябва, те не трябва да се множат. Те трябва да бъдат а, е, е, особен случай, когато ако не. Ако без този подход не можем наистина да помагаме на онези, които са изправени пред сериозни въпроси. Общо взето, дами и господа, ние би трябвало да търсим общото благо, а именно да се идентифицираме със собствената нация. Това има дълбоки корени в миналото и трябва да проявяваме политическа отговорност, госпожи и господа. И за мен това е края на мандата. Аз съм член на три комисии. Всъщност тази комисия беше третият ми избор, но ви благодаря за работата и обсъждахме много сериозни въпроси. Благодаря на Клод и на останалите колеги. Още двама души са се записали госпожа Вержа и госпожа Шлайно. Моля ви, бъдете кратки. След това ще чуем отговорите. Мари Кристин. Благодаря, господин комисар. Не знам дали сме си вършили добре работата. Знам само, че не ни липсваше работа. И работата по време на двата мандата, които е, имах е, щастието по време на които имах щастието да работя, едва ли можем да кажем, че равносметката е положителна. Е, системата на крепост Европа е, се основава на добрите мигранти, лоши мигранти. Всяка година при, в Европейски съюз пристигат а, стотици хиляди мигранти. Първата националност е Украина те са добрите мигранти. Това са добрите економически мигранти. Аз мятам, че това е цинично, когато чуваме някои думи. За кого затваряме, на кого затръшваме вратите и на, пред кого все повече затръшваме вратите? Беженците. Това, което не функционира, е европейски режим за убежище. Няма такова, не, няма такъв и няма да има такъв режим, докато държавите членки правят онова, което искат по въпроса. И ето тук е съв... това е проблемът. Е, сега една цифра 90% от международната закрила, предоставена от държавите членки, е за хора, които са пристигнали по Средиземно море които са пристигнали незаконно, прекусявайки Средиземно море. Да, има проблем, но за това искахме хуманитарна виза. А това, което се случи с операцията за спасяване, е, говори за отрицателни резултати ние взимаме, конфискуваме корабите, за да не изпълняват а, международните си задължения. Оставяме самолетите. Аз ще си, аз ще си тръгна с горчевина. Е, горчив вкус в устата, защото Европейския съюз не беше на висотата на световната криза в областта на обежището. Европа приема един на хиляда бежанци. един е, Европа приема един на хиляда и 6% от всички бежанци. Не мога да ви поздравя, господин Аврамопус. Ели, съм накратко. Скъпи комисар, не мога да не използвам последната среща за да кажа, че добре сътрудничихме, но и да направя една равносметка. Нашата комисия, комисията имаше много амбициозна програма в областта на миграцията с целта да се прилага комплексен подход. Аз мисля, че комисията чисто и просто отчита различията между държавите членки. Политиката на съвета и комисията бяха съсредоточени върху изнасянето на отговорността. Турция и Босна не беше направена нито една стъпка напред. Анна Гомес при, представи директива за спазване на директивите. Аз мисля, че парламента трябваше да си... Нашия парламент си свърши работата. Прие всички части на европейската система за обежище, но каква ще бъде съдбата на Дъблин? Две трети от парламента излязаха с ясен сигнал за гражданите и правителствата, като приеха една реформа, в която настояват всички държави да, да дадат своя принос, да поемат своята отговорност. Същите политически семейства, същите националности не успяха да намерят споразумение в съвета. Как обяснявате това? Как ще системата Дъблин е една от мотивите, поради които някои правителства блокират кораби в морето за по 20 дни. Как смятате да обосновете този парадокс не приемате Либия за сигурна страна, а заедно с това си сътрудничите с либийската брегова охрана. Надявам се, че ще намерите коража да промените подхода си. Господин комисар, за последен път по време на този мандат заповядайте. Първо благодаря на всички изказали се. Благодаря ви за коментарите и за критиката. Но като че ли някои от вас не са били тук преди, през изминалите 5 години? Като че ли не знаете кой помагаше и кой не? Казах в уводните си думи, че благодарение на вас постигнахме много. Да, можехме да постигнем повече. Не получихме особена подкрепа не от държавите членки, а от някои правителства на държави членки. Междувременно положението в политиката в някои държави членки се промени. Насъдиха се нови нагласи, с които трябваше да се справим. Нека ви призная нещо. Когато дойдох тук преди 5 години, имах впечатлението, че комисията е един силен изпълнителен орган. Но това не е така. Благодарение на сътрудничеството си постигнахме много, но не получавахме особена подкрепа от някои правителства, най-вече през изминалите две години. Ако не сте удовлетворени от постигнатото до тук, то моля бъдете честни и изразете недоволството си спрямо у нези, които са повод за него. Ще групирам въпросите, тъй като имаше връзка между отделни въпроси. Показаното от госпожа Холмайер. Европейската агенция за гранична и брегова охрана веднага след приемането на акта за нея ще започне работа по разполагането на постоянни служители. И тогава ще вземем решение дали да преструктурираме или не. Но взетото решение бе голямо постижение. Изменението на кодекса за шенгенските граници по отношение на временното повторно въвеждане на проверки по вътрешните граници – Съжалявам, че не приключихме работата по това по време на този мандат. Готови сме да подновим работата по него по време на финландското председателство. С оглед одобрението на позицията на парламента на първо четене, остават на масата на преговорите всички варианти. Комисията изразява съжалението си също така, че въпреки всички положени усилия, продължава да има проверки по границите, по някои отсечки на вътрешните граници. Нека ви припомня, че Комисията насърчи държавите членки да предприемат съразмерни действия за полицейско сътрудничество като альтернатива на проверките по граници. Предложихме също така и правила за повторното временно въвеждане на проверки по вътрешните граници. Комисията ще положи усилия за връщането към Шенген, такъв какъвто беше в миналото, т.е. без постоянни проверки по границите. Всички наши усилия по отношение на миграцията и сигурността са насочени към това. Госпожо Зипел, много основателна критика отправихте към държавите членки. Казах го и преди малко. Няма да приема отказ от опитите за намиране на пробив на политическо ниво ще трябва да работим по всички елементи от всеобхватната си политика за миграцията и сигурността. Да, госпожо Зипел, нуждаем се от повече Европа. Съгласен съм с вас. Госпожо Стивенс, ще дам повече информация по този конкретен случай. Европейската гранична и брегова охрана винаги трябва да съблюдавам пълното спазване на основните права. Този подход е подсилен по силата на новото законодателство. Госпожа Сархентини също ми зададе въпрос, но доколкото разбирам, вече не е тук. Сигурен съм, че има възможности за по-добър механизъм за законна миграция. По споразумението за резервационните данни на пътниците с Канада, службите ми още идната седмица ще ви дадат подробна информация. По въпроса ви за писмото. В това писмо се заявява очевидното. Изяснява се оперативният режим, приложим към издирвателно-спасителните операции по международното и европейското право. Сигурен съм, че вчера с господин Лежери, изпълнителният директор на Европейската агенция за гранична и брегова охрана, сте обсъдили подробностите. Госпожо Ернст, с удоволствие бих провел по-дълги политически дискусии по вашия въпрос с вас и колегите ви. Трябва да се приеме предложението за Дъблин. Миграцията и сигурността не бива да се използват за постигането на дребни политически цели. А що се отнася до положението в някои регистрационно-приемателни центрове, то споделям вашето мнение. Положението в тези центрове трябва да отговаря на европейските стандарти. Благодаря и на Питър за изключителната му работа и за изключителната му ангажираност. Но междувременно и той е напуснал залата. Госпожо Гомеш, езикът на омразата, стигматизацията и популизмът наистина подкопават устоите на демокрацията и я застражават. Ще ни липсва вашият ентусиазъм в бъдеще на новия си пост, моля, опитайте се да работите за повече правомощия за комисията. Един важен въпрос, повдигнат от госпожа Киничи и други, а именно въпроса за организациите на гражданското общество. Те изиграха решаваща роля по отношение на миграцията на всички нива в Европейския съюз. Комисията винаги е заявявала, че целта на европейското законодателство не е да се инкриминира хуманитарната помощ. Оценката на пакета за подпомагането, прият от комисията през 2017, констатира, че няма достатъчно факти в подкрепа на европейско законодателство. Но може да има някои подобрения, най-вече чрез разясняване на клаузата за изключението за хуманитарната помощ. Рискът от инкриминиране на хуманитарната помощ е един от основните въпроси. Комисията започна работа с представители на гражданското общество и Агенцията по основни права на Европейския съюз. За целта през май 2018 бе проведена среща с тяхно участие. Продължаваме да насърчаваме организациите на гражданското общество да споделят с нас всякаква уместна информация по тази тема. Госпожо Вержия, не, няма да захлопнем тръшнем вратата пред бежанците. Мога да ви уверя в това. Цитирахме и статистика. Факт е обаче, че трябва да довършим вече започнатото, като реформираме политиката в областта на обежището. В началото направих някои много критични бележки, най-вече по отношение на държавите членки. И въпреки опита, който съм натрупал през изминалите пет години, приемам някои от критиките към държавите членки. Но онова, което постигнахме всички ние, най-вече комисията и парламентът през изминалите пет години, не бива да се забравя. Не бива да забравяме колко се подобри положението по места. Всички помним какво бе положението преди 5 години. Настоящата ситуация е много по-различна. По време на уводното си изказване цитирах немалко факти и цифри. Няма да се повтарям. Не бива да забравяме, че се намирахме в положение на много тежка криза с миграцията и сигурността. Използвахме я като катализатор, като стимул за разработването на политики, които да помогнат на Европа да се справи по-ефикасно с бъдещите предизвикателства. Независимо от това на какви позиции ще работим в бъдеще, всички ще трябва да се опитаме да приключим работата по всеобхватната общоевропейска политика за миграцията и сигурността. Преди да кажа няколко думи за директивата за връщането, нека кажа, че наистина съм удовлетворен от сътрудничеството ни. Да, има различни гледни точки от а, гледна точка на идеологията, но позицията ни бе прагматична. Ако не бяхме предприели онова, което предприехме, щяхме да работим така, все едно сме в условия на криза. Но вече не го правим. Ако предложенията ни се приемат и одобрят от всички държави членки, Европа ще е добре подготвена за бъдещето. Независимо от това дали това ни се харесва или не, миграцията ще е явление, което ще наблюдаваме и през идните години. Не знаем какво ще ни донесе бъдещето. Затова искахме да приемем стратегия, която да е приложима и в бъдеще. И няколко последни бележки. Положението ще е по-трудно през идните години. Осъзнавам това. Не знам дали парламентът в новия си състав ще бъде в състояние да си сътрудничи по същия начин, в дух на доверие с новия комисар. Затова и приемам някои от вашите критики – можехме да направим повече. Но съм сигурен, че онези, които критикуват нас в бъдеще, ще съжаляват, че тази комисия вече няма да работи с тях. Затова направете всичко, което е по силите ви, за да отстоявате политиката, която разработихме и най-вече принципите и ценностите, на които тя се основава. Заедно носим отговорността за това да отстояваме онова, което постигнахме през изминалите пет години. Работихме в дух на взаимно доверие. Политиката ни се основава на споделени ценности тези ценности сега са в опасност, ще бъдат и в още по-голяма опасност през идните години. Благодаря ви още веднъж за работата ни до тук. Ще продължа да работя с вас, докато сте все още тук през е, идните няколко месеца. Okay, thank you, Commissioner. Barbara, you looking... Uh... Yeah. Комисията. Барбара, Искам само да кажа, че не ми отговорихте на въпроса за това дали Либия е безопасна държава за дебаркиране. Ще ви отговоря. Кога? Сега. Положението в Либия, госпожо Спинели, е хаотично. Не установихме силно партньорство с тази страна, тъй като другата страна е много слаба. Благодарение на приноса на вашата страна, на Италия, успяхме поне да си сътрудничим с легитимното правителство. Но това не е достатъчно. Либия е рай за контрабандистите и трафикантите на хора. Онова, което достига до нас като новини оттам е срамно, но Европа си свърши работата. Много ефикасно си сътрудничим с ВКБОМ и МОМ. Имаме свои служители на място. Обучихме европейската, либийската, извинете, брегова охрана. До момента бяха спасени многобройни човешки животи. Въпреки всичко това положението продължава да е тежко. Знаете, че аз бях този, който посети Триполи. Не видях депутат от Европейския парламент там. Идете в Триполи и вижте за какво става дума. Поставяме акцента върху спасяването на човешки живот, върху това да насърчим тези отчаяни хора да се върнат по домовете си. За целта си сътрудничим с съседни страни. Нигер, например, е много добър наш партньор. Италия винаги е била добре запозната с положението в Либия. Знаете какво се е случвало там през изминалите 4 века. Не е такова положението сега. Приоритетът ни е да спасяваме човешки живот, да предоставяме закрила по места, най-вече на уязвимите лица, чрез хуманитарна помощ. Предоставяме такава благодарение на сътрудничеството си с международните организации. Да се надяваме, че отново ще се възцари стабилност в тази страна. Но тя ще бъде постигната от международната общност. Международната общност има огромна отговорност към Либия. Трябва да се направи всичко възможно, за да се възстанови стабилността. Няма да решим проблема тук, то когато разговаряме, трябва да бъдем откровени. В комисията Либе ние работим наистина по най-тежките за решаване въпроси, така че всъщност сега видяхме един типичен за нашата комисия финла, финал. Госпожо Сапинели, трябва да отчетем, че и това, което се случва в Либия, може да ни напомни и Римската империя, но така или иначе, сериозно казано, наистина много показателно, че приключихме с Либия, но аз мисля, че вие се справите по-добре от мен, защото наистина е прекрасно, че имахме такива невероятни пет години. и Наистина вие много неща казахте ясно и Надяваме се, че няма да се влушат нещата с Европейската комисия. И искам да се върна отново и да кажа съвсем лично, че от името на всички колеги, независимо от разликата в нашите политически възгледи, искаме да ви благодарим. Наистина успяхме да финализираме рекорден брой досията – и вие бяхте сред нас, вие работихте най-много. И разбира се, имахме обичайните политически дискусии, дори разногласия. You know, I... Мисля, че тайно на вас това ви харесваше и това може би малко ме притеснява. Но така или иначе, вие имахте последната дума. Ще ви кажа нещо преди да дойда тук, погледнах какво съм казвал, когато отговарях на вашите въпроси преди 5 години на първото ми изслушване. И искам да кажа, че изпълних всичките ангажименти, които бях поел тогава. При първоначалната ми среща с вас. Така че моята съвест е спокойна. Но разбира се, знам, че можем да направим дори още повече. Нашия приоритет е да утвърждаваме и защитаваме ценностите, които са залегнали в основата на Европейския съюз. Вие бяхте много любезен и искам да благодаря на вас и на вашия екип, най-вече на София, на всички колеги. София беше тук веднъж, така че благодаря ви, благодаря на вас, колеги, за всичките въпроси. Включително благодаря на колегите, които не можаха да останат тук до края на нашата среща с комисара Врамополос, но всички наистина сме много претоварени. Благодаря ви, господин комисар. Очакваме срещи с вас в бъдеще. Колеги, оставя ни една точка от дневния ред. Продължаваме нашата работа с голямо закъснение, но това се дължи и на молба от страна на нашите координатели Ще имаме размяна мнение с Кириан Макер, която е говорител на кампанията Време за истина. Моля, бихте ли заели мястото си? И междувременно искам да обясня, че координаторите решиха, че следва да изслушаме господин Макарт, който представлява кампанията Време за истината. Тази кампания стартира в е, Ирландия и беше свързана и с миналото на Ирландия. Заповядайте, имате възможност да започнете. Когато сте готов, приветстваме ви от все сърце. Имате възможност да изнесете вашата презентация. Just press that button. Yep, there you go. That's it. Uh, Много благодаря, господин председател. Благодаря и на вашата комисия за поканата за този обмен на мнение. Много съм ви благодарен, тъй като по този начин ще можем да получим международна подкрепа за нашата кампания. След като се представя аз и представя нашата кампания, ще ви предложа също така опита на семействата, които са изгубили близките си по време на насилието си и реакцията на британското правителство. Искам да ви кажа, че няма никаква промяна в Северна Ирландия и това се доказва и от две скорошни съдебни дела. Разбира се, Европейският съюз се изказа по този повод и отнесе въпроса до британските компетентни органи и правителство. Аз се казвам Киран Макарта. Аз съм син на Катлина и Джон. Катлина беше убита през 70-та година по време на един атентат. Сред убитите са били и две деца. Баща ми беше тежко ранен тогава. Това беше най- тежката терористична атака на територията на Ирландия, след като нацистите напуснаха територията. Беше умишлено извършено това масово убийство на ирландци. И така, че основните човешки права, правото на живот беше отнето на невинни хора – като семейство ние често сме губили близки в цялостното насилие и това е нещо, което ни преследва и до ден днешен. Аз бях сред съоснователите на архива, подпомогната финансово от Европейския съюз. Целта е да бъдат подпомогнати хората, които са пострадали от насилието, независимо от това, от къде е идвало насилието. Кампанията беше създадена в началото на 2018 година, за да могат семействата, които са изгубили своите близки по време на терористични актове, актове на насилие, да могат да подпомагат едни други. И също така целта беше да се преодолее липсата на действие от страна на британското правителство по преодоляване на наследието от миналото. И искаме да посочим, че британското правителство те първо трябва да изпълни своите задължения спрямо пострадалите от насилието и не трябва да има никаква иерархия на жертвите. Нашите цели са три и те са много простички и те ще помогнат на всички семейства, пострадали от насилието. Първо изискваме да бъде изпълнено споразумението и да бъдат внедрени всички механизми, те да бъдат финансирани, за да се преодолее наследството от миналото. Междувременно изискваме, и това е втората ница, надлежно финансиране на разследванията, извършвани от съдилищата във връзка с извършването на сили. И третата ни цел е снабдяване с необходимите ресурси на службата на полицейския омбудсман. По този начин ще може да се постигне мир и съгласие. получаваме огромна помощ от местните общности, от самото начало на нашата кампания. Е, хиляди души се присъединиха към нас на улиците на Белфаст. и дойдоха от цяла Северна Ирландия, за да можем да проведем марша Време за истина. Е, също така сме провели през октомври 2018 година мащабни консултации, свързани с продоляването на наследие от насилието. Също така събрахме 5000 подписа в подкрепа на нашите три цели и също така организираме срещи с гражданите и организираме нов мащабен марш. Благодарение на депутат в Европейския парламент Мартина Андерсън и можахме да посетим Брюксел и Страсбург да информираме депутати в Европейския парламент за нашата дейност. И след като проведохме консултации в Северна Ирландия, аз лично получих отговор от компетентните органи, че трябва да чакаме и продължаваме да чакаме и само получаваме подобни отговори. Липсата на отговор беше влушена и от е, много масово популяризирана позиция на британското правителство в парламента беше казано, че по време на насилието в Ирландия 90% от хората са били убити от терористите. Останалото се дължи на престъпници, а не на действия на въоръжените сили. Не смятаме, че това отговаря на принципа на отдаване на почет на жертвите. Има много семейства, които са пострадали, включително има семейства, че деца са били убити от британските войници. И тази кампания от страна на британското правителство, за съжаление, много вреди. Беше получено обещание, че ще бъде въведено законодателство за законодателно, наказателно, извинете, преследване на онези военни, които са извършвали насилие спрямо цивилното население в Северна Ирландия. Семействата, които са изгубили близки, които самите са пострадали от насилието, изискват справедливост и правосъдие. Необходимо е да бъдат осъдени също така военните, които са убили мирни граждани в Лондон Дери. Те са стреляли тези войници по невъоръжени граждани. И не искаме да има амнистия, защото това изцяло ще подкопае нашите цели. През последните дни правителството на Обединеното Торасов като че ли започна да отстъпва от своите предишни позиции, но така или иначе вече вредата е факта. Също така се публикуват материали в медиите, свързани с наследството от насилието. Също така беше изразена загриженост от ирландски депутати, че все още не е създадена специална комисия по преодоляването на наследството от насилието. Има много семейства, които страдат и те все още нямат достъп до една институция, която би могла да помогне да се преодолят последиците от миналото в Северна Ирландия. Наскоро имаше съдебни процеси, които показаха това какво случва. Все още не е извършено надлежно разследване убийството на юриста, защитаващ човешките права под Конър. Британското правителство по този начин отказва да изпълни втория член на Европейската е, конвенция извинете, за човешките права. Също така семейството на Джин Макланд беше започнало дело срещу убийството на тази жена, която бе убита без причина през 1972 година. Тя е била самотна майка. Полицията каза, че тя е била убита от Ира, но в националните архиви в Лондон установиха, че факт е, че тя е била убита от британската армия. И по-специално от отряда за специални поръчки на британската армия. Апелационния Съда в Белфаст установи, че не може да се извършва разследването на джин от съответния съд и също така има откази от извършване на убийството на джин, въпреки че семейството и започна дело срещу държавата. Ние искаме да се извърши незабавно разследване по нарушаването на член 2 от Европейската конвенция по правата на човека. Това само показва какво се случва в нашата страна. Семействата, които са наши членове, няма доверие на съдебната система и виждаме, че в момента не се изпълнява надлежно споразумение с Освен това, смятам, че това е стратегия на британското правителство, която е последователна да не се позволява да се продаде наследството. Британското правителство отрича всяко едно правонарушение, докато не се разкрият абсолютно безспорни факти. Забавя се извършването на правосъдието, а междувременно членовете на кампанията умират и те очакват самото движение да затихне. Ние в момента сме хора, които водим битка. И виждаме, че британското правителство не иска да разкрива документи и факти дори и пред полицейския омбудсман – има огромни архивни материали, огромни по обем архивни материали, които се сраняват от британската армия и те разкриват, че служители на правителството са извършвали убийства на беззащитни невъоръжени граждани. Също така бяха открити допълнително доказателства в един съд в Линкълшир. Миналата година, през февруари, имаше необяснен пожар в казармите, където е имало помещение с архивни документи. И смятам, че полицейската служба на Северна Ирландия може също така да стане жертва на тази липса на политика за преодоляване на следството от насилието, защото доверието към полицията е много ниско. Затова настояваме да бъде изпълнено споразумението от Стормхаус. Междувременно нашите семейства продължават битката и ние сме тези, които най-много страдаме от провала на правителството. Това, което всъщност е залогът, е истината и справедливостта. Искам да ви помоля, господин председател, да приемете резолюция, която подкрепя нашата кампания и нашите три основни цели.